guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen nicht die bestrafen, die Добро утро, колеги. Нека не санкционираме онези, които са дошли на време и да започнем работа. Откривам заседанието. Точка първа. Днес е осигурен превод с всички езици, с изключение на естонски и малтийски. Второто ми съобщение – колегата Адаянош. Ще е следващият президент на Унгария по всяка вероятност. Трето, имаме нова колега с статут на наблюдател, колега от Харватия, Това е колегата Романа Якович от групата на социалистите и демократите. Все още не е тук, но се възползвам от случая да я приветствам с добре дошла. В групата на либералите настъпи промяна. Господин Бил Нютън Дан вече не е заместник. Той ще бъде заместен от колегата Ребека Тейлър. Добре дошла на госпожа Тейлър в нашата комисия. Днес, 25 април, е Световният ден на маларията. Маларията е едно много опасно заболяване от което са засегнати милиони души през 2009 година. Бяха регистрирани хиляди смъртни случаи. Затова е добре, че има такъв ден, който да ни припомня за това заболяване. Следващото ми съобщение е радостно. Бон в провинция Северен Рейн-Вестфалия в Федерална република Германия. ще бъде домакин на международната междуправителствена платформа за биоразнообразие и екологични услуги. Тази платформа ще се установи там. и ще ни даде възможност за важни контакти в тази област. Това бе всичко от моя страна. Преминаваме към точка трета. Одобрение на протоколите от заседанията от 29 февруари и 1 март. Няма възражения. С това протоколите се приемат. И това ни отвежда до точка четвърта механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата на национално равнище и на равнището на Съюза. Доста дълга формулировка, но темата е важна. Сред нас е и докладчикът по темата, колегата Бас Екхут можем да започнем разискванията. Баса Екхот, имате думата. Благодаря. Не съм сигурен, че можем да започнем дискусията. Малко ще ми е трудно да разисквам със самия себе си, но Крис е тук. Така че можем да започнем. За втори път обсъждаме досието тук в Комисията по околна среда. Първото разискване бе наистина една първоначална размяна на мнения която бе доста ползотворна. Бяха внесени немалко изменения. Миналата седмица се състоя и първата среща с докладчиците в Сянка, на която обсъдихме плановете за по-нататъчни действия. Днес предстои да обсъдим измененията. Ще дадем възможност и на останалите колеги да споделят своите виждания по това досие. За какво става дума в него? Визира се регламент за замяна на действащия регламент относно механизма за мониторинг. Около 80-85% от законодателното предложение на комисията се основава на вече извършена работа на действащо законодателство така че няма особено големи проблеми с това предложение. Защо задълженията за докладване и мониторинг са не толкова важни? Първо, защото държавите членки трябва да изпълнят пакета за енергетиката и климата. Второ, механизмът цели повишаването на прозрачността и съпоставимостта на данните. Трето, по силата на този механизъм държавите членки ще спазват и международните стандарти за мониторинг и докладване, в това число и по отношение на финансирането на трети страни. И накрая, работи се по досието за въвеждане на нов механизъм, за да се извърши работа и по новите инструменти за действие в областта на климата. Като цяло подкрепям посоката, в която ни отвежда докладът. Предложението, извинете, на комисията възоснова на вече проведени разисквания се опитвам да предложа някои по-категорични формулировки за предложението на комисията. Излагам дългосрочни цели, например в областта на морския транспорт, който става все по-важен. Все още не е ясно какъв ще е графикът за работа на комисията по предложението и за морския транспорт, но очакваме тя да излезе с такова предложение. Възползвам се от това досие, за да изтъкна още веднъж въпроса за приходите. Те трябва да се използват за разработването на технологии в областта на действията в, по отношение на климата. Поне 50% от приходите от търговията с емисии, от схемата за търговия с емисии трябва да се използват за разработването на нисковъглеродни технологии и за новаторство. Вече споменах, че бе проведена първа размяна на мнения с докладчиците в Сянка. С тях се споразумях за работа по компромиси, които да са в подкрепа на предложението на комисията, компромиси свързани с финансирането и транспорта, с стратегиите за разработване на нисковъглеродни технологии. Това са важни въпроси, които се визират в повечето от измененията. Внесени са над 100 изменения, по които ще се опитаме да постигнем компромиси така че да улесним и гласуването тук в комисията в края на май. Искам да отправя няколко конкретни въпроса към колегите внесли изменения. За съжаление не ги виждам тук в залата. Наистина това е жалко, защото разисквания като днешното са възможност да обсъдим и измененията. В някои изменения се предвиждат промени в срока на действие на задълженията. Визира се той да бъде две години вместо една, но това е в разрез с предложеното от комисията. Надявам се, че тези изменения ще бъдат отеглени, тъй като съгласно пакета за действия в областта на климата, докладването следва да се извършва на годишна основа, т.е. ежегодно. Надявам се, че ще можем да обсъдим този въпрос с колегите в двустранни разговори. Ще се радвам да изслушам днешните ви коментари, в това число и тези на докладчиците в Сянка. Говорих с тях миналата седмица, но знаем, че за една седмица могат да настъпят много промени. Примерът с Холандия показва, че в рамките на една седмица може да бъде свалено и правителство. Добре беше, че се разпадна, поне според мен, правителството в Холандия. Е, Благодаря. Следващия оратор в моя списък е госпожа Галдини, докладчик Сянка от НП. Е, Благодаря, ще бъда кратка, защото за една седмица за мен не се променя толкова много неща. Може наистина да падне някое правителство, но моето мнение всъщност няма да се промени толкова бързо. Много съжалявам, че пропуснах началото, защото попаднах за дръстване, употребих половин час за половин километр. Но Както и да е, последния път на срещата на докладчиците в Сянка аз изложих моето мнение. То продължава да бъде в сила и днес. Така че за мен не са настъпили толкова много промени. Е, Бас Екхут и останалите докладчици в Сянка се споразумяхме за това, че ще работим за компромиси. В едно отношение обаче сме на едно мнение – а именно предложението за механизъм за мониторинг е, е много важен, тъй като имаме нужда от такъв механизъм. Установихме, че съществуващото законодателство може да се прилага само с големи затруднения или по недобър начин и следователно Ако поискаме нови неща от държавите членки и поставим нови изисквания към държавите е, е, членки, няма да доведе до е, кой знае какъв напредък. Важното е да се приложи това, с което разполагаме в момента. Иначе работата продължава. Текстовете са хубави, заявени са добри намерения, но в крайна сметка ние не отчитаме каква е реалността. А това, което трябва да направим всъщност е да изходим от реалността. Плановете и целите не са амбициозни, но прилагането на чудесното законодателство на практика все още не е осъществено на 100%. Затова, заедно с докладчика и останалите докладчици всяка, ние се договорихме, че основната цел за нас е, ще бъде да продължим да работим за упростяването на законодателството, така че то да стане по-ефективно. Е, ние искаме да избегнем а, е, вършенето на една и съща работа два пъти. Защото това понякога се случва. Какви са целите на регламента? Събиране на информация, мониторинг и докладване. Това е. И всъщност ние не искаме да отиваме отвъд тези три неща, тъй като тук става дума за регламент, който се прилага директно и поради тази причина трябва да останем прагматични. Ние не искаме повече, не искаме да принудим а, държавите членки да се натоварват с допълнителни разходи. това а, а, ще има за последица факта, че това, което в момента не се прилага на практика, няма да се приложи и за в бъдеще на практика, тъй като страните членки ще се концентрират върху новите изисквания. Имаме а, вече механизъм за мониторинг. Страните членки а, имат задължение да докладват по този механизъм. Няма нужда това да се обсъжда повече. Освен това, искам да повторя нещо, което докладчик вече каза, а, а именно, че няма смисъл а, да се предвижда задължение за докладване на две години, тъй като за, към момента имаме разпоредба да се докладва ежегодно. Мисля, че промяната на срока няма да доведе до някаква съществена промяна. Подчертавам още веднъж, че нашата цел е не да разширяваме приложното поле на регламента, а да останем на сегашното приложно поле, като а, предприемем мерки за подобряване и ускоряване прилагането на регламента на практика. Следващия оратор е Крис Девис, докладчик в Сянка. Членовете, които участваха на работната ни група вчера с партньорите ни от Китай, за да обсъдим развитието с схемата за търговия с емисии в Китай, са наясно колко важно е механизмът за докладване на емисиите да бъде добре изготвен. Това е един от приоритетите ни в международен план, а именно намаляване на световните емисии от парникови газове. Цялото досие обаче е много техническо. Имаме международни задължения, с които трябва да се образяваме. Има изискване и по европейско законодателство. Също с тях трябва да се съобразим. Предложили сме и 100, около 150 изменения на предложението на комисията. Опитваме се да подобрим това предложение. В някои случаи се опитваме да увеличим амбициите. А в други случаи, без да го казваме изрично се опитваме да разрешим някои национални проблеми. Голяма част от тези изменения обаче няма да ни помогнат много по-добре да се съобразим с изискванията за мониторинг и докладване на въглеродните емисии или поне няма да го направят на най-добрата възможна цена. А, така че, може би няма нужда да предлагаме изменения, които не разбираме напълно. Аз самият съм направил някои изменения, които сега бих могъл да оттегля. Така че основният ми коментар е следният. Чакам с нетърпение възможността да обсъдим с докладчика възможността за намиране на компромисни изменения, но ще очаквам и обратна реакция от страна на комисията за предложените изменения, защото наистина няма нужда да добавяме излишни натоварващи нови изисквания. Както знаете, ние определяме един вид критериите и нормите на световно равнище. Ако има предложения, които могат да ни помогнат да, да подобрим нашия механизъм, нека да ги приемем. Но няма нужда, пак казвам, да увеличаваме тежестта за тези, които трябва да се съобразяват и да спазват този много сложен пакет от законодателни изисквания. Благодаря, Крис. Следващият оратор е Мари Долсвок. Благодаря. Аз малко закъснях и пропуснах началото на дебата. Нашата политическа група на социалистите и демократите ще продължи да работи, изхождайки от предложението на комисията. В а, а, нашето предложение искаме да заявим а, готовност а, за това да служим за пример. И за това е важно да постигнем компромиси. Това означава, че не бива да бъдем прекалено амбициозни. Процесът трябва да върви добре и не бива да бъдем прекалено строги и това да доведе до невъзможност за изработка на предложение. Мисля, че е, искаме да стигнем колкото може по-далеч към настоящия момент, макар че от опит знаем, че при такова важно досие, като настоящото, всички трябва да направят някакви отстъпки, за да постигнем някакъв резултат, който може да получим мнозинство. Това е позицията на нашата политическа група. Сега ще дам отново думата на докладчика, за да реагира на изказванията. Или комисията, може би? Няма никой от комисията. Представителя на комисията не е тук, така ли? Тук е все пак. Давам думата на комисията тогава. Yes, my apologies, uh, Mr. Chairman. I was just uh, uh waiting for uh, the translation. Извинете, господин председател, просто изчаквах превода. Много харесвам езика ви. das Wort jetzt geben. Insofern Давам думата на представителя на комисията. Yes, Mr. President. Uh... Благодаря ви, господин председател. Имаше известно объркване. В uh, отговор на вече казаното, бих искал да отбележа, че ние много държим да остане в рамките на настоящите споразумения, както на международно равнище, така и на европейско равнище. Не добавяме нищо ново, опитваме се да проявим прагматизъм и да съчетаем всички изисквания. Тоест всички ангажименти, които са поети от европейските държави, както на международно равнище, така и на европейско равнище, включително и в рамките на пакета за климата и енергетиката, прият през 2009 година. Чух също така и много критики, много притеснения, че сме прекалено амбициозни. Аз мятам, че предложението на комисията постига добро равновесие между това, което се да постигнем по отношение на мониторинга, а искам да ви припомня, че мониторинг е кръгърен камък за всички политики в отрасла, т.е. всички политики, които ще ни позволят да спазим ангажиментите си и да се борим срещу негативните последствия от изменението в климата. Но едновременно с това, пак казвам, не се опитваме да надхвърляме вече договореното, защото в момента се водят преговори и не регламента за мониторинг трябва да се намесва в тези обсъждания по същество. Едновременно с това, за да гарантираме бързината на прилагането на системата за на, на различните задължения, така на Говоря за сходството в областта на морското дело. Имаме нужда от трансфер на технологични познания към развиващите страни. Целият този процес трябва да бъде ускорен и затова ни предлагаме инструменти, които да ни помогнат в тази насока. В момента, в който приемем тези нови законодателни инструменти, ние ще сме готови незабавно да предприемем конкретни действия и да предложим една система за мониторинг, която да адаптираме към всяка конкретна ситуация. А, ясно, че предвид резултатите от новите преговори по същество, може би ще надхвърлим обхвата на настоящият регламент. Ето защо комисията моли за следното. Искаме да продължим работата в насока, в когато си изказах и преди мен. Не бива да правим прекалено много, но трябва да направим достатъчно. А по отношение на цената, пак казвам, няма да има промяна в цената, защото задълженията за мониторинг и докладване вече съществуват. Ние просто искаме двата процеса да се обединят в един механизъм, един инструмент, като по този начин ще гарантираме максимална съгласуваност което ще доведе дори до намаляване на разходите. Освен това се стремим към преодоляване на слабостите и пропуските и се опитваме да подобрим съществуващата система чрез въвеждане на практика на полуките от опита ни до сега. Целта на предложение е да да подобрим механизма за мониторинг като цяло, с перспектива за разширяване на системата и обхващане на отраслите, които в момента не попадат в нея, но едновременно с това се стремим и към намаляване на разходите и административното бреме, за да може да помогнат държавите членки да изпълнят своите задължения. Ролята на комисията винаги е била да съпътства държавите членки и да се увери, че системите за мониторинг спазват изискванията за най-добри практики. Едновременно с това не бива да забравяме, че колкото по-добре една държава членка организира своята национална система за мониторинг, толкова по-добре и Европейския съюз ще има възможността да докладва максимално точно на международно равнище. По този начин отново ще подчертаем водещата роля, която играе Европейския съюз в борбата срещу измененията в климата, а както знаете, това е изходната ни позиция във всички международни преговори по въпроса. Ето защо ви моля, моля, моля ви да разберете къде точно е правилното равновесие. Трябва да останем прагматични, трябва да останем в рамките на поетите задължения, не бива да ги надхвърляме. Трябва да проявим и прагматизъм, включвайки в този регламент единствено най-важното, а подробностите ще разпоредим чрез делегирани актове. Тези подробности могат да бъдат доуточнени много бързо и ефикасно на по-късен етап. Само ще припомня, че за всички сектори и отрасли, където предвиждаме възможността за включването им в механизма, без да има подобно задължение, това на практика поставя под риск съществуващата в момента система, защото един вид се опитваме да повлияем на преговорите, които се водят на международно равнище. Съгласна съм, че цялото досие и целият регламент е много технически по своето естество, но този аргумент е и много политически, защото в момента изграждаме основата на цялата ни политика в областта на борбата срещу изменението на климата. Знаем, че на международно равнище има изискване за докладване на всеки две години. Ето защо изискването за ежегодно докладване може би изглежда като прекалено административно бреме но не от тази гледна точка трябва да тълкуваме нашето предложение. Предложението ни за годишно докладване е, е главно по мотиви от съгласуваност. Опитваме се да запълним пропуска и в случаите, когато няма данни за дадена година, това подробно възможността за спазване на платите задължения. бива също така да забравяме, че има други европейски инструменти, които изискват годишен доклад за изпълнението на целите. А как бихме могли да докладваме годишно за изпълнението на целите, без да имаме годишно докладване за мониторинга на емисиите? Ако няма ежегодно докладване, това може да попречи на по-нататъчният анализ – и за неща си може да се окаже, че на даден етап държавите членки ще си дадат сметка твърде късно, че усилията, които са положили дадена година, са били достатъчни. Ето защо на практика годишното докладване се оказва жизненно важен елемент, за да може да се предвижда достатъчно добре за бъдеще. А предвиждането, както знаете, е основен елемент за постигане на задълженията, които сме поели. По всички тези причини ви моля да приемете предложението за ежегодно докладване, направено от годинията, като опит за провеждане в съгласуваност, което се движи в правилната насока. А отново повтарям, за да може да гарантираме добро докладване, трябва то да се извършва и на национално, и на европейско равнище. Благодаря ви. The... Председателят, благодаря на представителя на комисията. Давам думата на докладчика и Куд. Благодаря ви. Благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на представителя на комисията. Не мисля, че след така проведената дискусия имам кой знае какво да допълням. Всички се обединяваме около едно становище, а именно, че трябва да проявим прагматизъм и да изработим компромисни изменения. Съгласни сме всички и с това, че не бива да се вменява ненужна тежест на държавите членки. Принципно по тези въпроси нямаме разногласия. Има разногласия обаче по въпроса за това какво означава ненужна тежест. Мисля, че комисията счита, че за да не вменяваме ненужна тежест, не бива да внасяме никакви промени в нейното предложение, тъй като то вече е идеално. Когато парламентът заявява, че не бива да се вменява ненужна тежест на държавите членки, Принципно имаме съгласие по това становище, но трябва да се споразумеем за детайлите. Понякога комисията отива твърде далеч, понякога не. Трябва да се постигне баланс. Не бива да отиваме твърде далеч. ще се спра върху един особено важен въпрос, а именно стратегиите за разработване на нисковъглеродни технологии. Ще трябва ли за целта да се приеме ново законодателство? Не, в никакъв случай. Но ако подхождаме сериозно към пътната карта за нисковъглеродните технологии, която бе приета от парламента и се ползва с неговата подкрепа, мисля, че и в това досие трябва да предоставим на държавите членки необходимата информация. Тази информация им е необходима, за да изпълнят пътната карта за нисковъглеродните технологии до 2050 година. Парламентът се споразумя за тази пътна карта с голямо мнозинство. Тя се ползва и с широка подкрепа в съвета. Трябва да очертаем възможностите за изпълнението им при ниско ниво на разходите. Същото въжи и за предложението за морския транспорт. Комисията заявява, че ще излезе с такова предложение. Твърди също така, че парламентът не бива особено да се намесва, тъй като с това само ще препятства работата й. Но знаем от друга страна, че за да излезе с предложение за морския транспорт, комисията се нуждае от данни. И ако наистина комисията цели да улесни разработването на нови инструменти за действия в областта на климата, тя трябва да вземе предвид и морския транспорт. Трябва да улесним разработването на подобни инструменти не бива обаче да разчитаме единствено на комисията. Не бива да приемаме това, което тя ни казва, а именно ще излезем с предложение. Не дейте да се месите, защото така само ще ни попречите. Ние трябва да се намесим. Необходимо е държавите членки да предоставят данни по координиран начин. Данни, които са необходими на комисията. И ние искаме да им съдействаме за това не искаме да вменяваме на държавите членки ненужна тежест, искаме да улесним работата на всички заинтересовани страни, искаме координирана стратегия за предоставяне на данни, Стремим се към разработването на стратегии за нисковъглеродни технологии, съгласно картата, пътната карта, извинете, за нисковъглеродните технологии. Нека да работим в тази посока. Никой не иска да предлага ново законодателство, никой не иска от работата ни да проистича допълнителна тежест, но искаме да работим за координираното предоставяне на данни коментар по адрес на комисията. Понякога ще е нужно да внасяме промени във вашите законодателни предложения, но това спада към прерогативите на парламента и ние ще се възползваме от тези си права, след което ще проведем и разискванията с съвета. Надявам се също, че ще постигнем и компромиси с докладчиците в сянка. Благодаря на Бас Екхалт е, Процесът всъщност е съвсем нормален, по-нормално е предложението на комисията да не бъде прието едно към едно. Парламентът е, е, предлага изменения, които трябва да предложим на комисията. Така че процесът е напълно нормален. Хубаво ще, бъдем да, ще бъде да имаме добра база данни, включително и при международните преговори, защото когато водим преговори е важно да имаме сериозни данни, които да не подлежат на съмнение. В този смисъл доклада е много важен и се надявам прогресивните сили в парламента да ни помогнат да разработим добър инструмент. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. На 30 май ще бъде гласуването в е, комисията. В е, комисията по развитие гласуването беше вчера. Е, на 8 май ще бъде гласуването в ИТРЕ на пленарното заседание през юни в Страсбург ще успеем да гласуваме доклада преди лятната вакансия. Е, желая на всички е, късмет, успех при работата, която предстои от тук нататък. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, номер 5 прилагане на законодателството на Европейския съюз относно водите преди приемането на необходимия цялостен подход към предизвикателствата пред Европа в областта на водите. И тук работи нашия специалист по водите Рихард Зейбер. Заедно с колежката Едит Естрела и Ян Гербранди. Давам думата като за начало на Рихард Зейбер. Благодаря, господин председател. И слушах това, което каза Бас Екхаут. И неговото обобщение беше, че трябва да намерим компромиси, да подобрим предложението на комисията, да намалим административната тежест, да съберем по-добри данни. аз съм съгласен с тези предложения и аз мога да продължа от тук нататък. Ние ще мина сега на моя роден език но пак да кажа, че много се радвам, че имаме толкова добра база за дискусия. Уважаеми дами и господа, сега говорим за политика за водите. Доклада е доклад по собствена инициатива. Решихме да напишем този доклад, и е, като за начало искам да очертая една по-широка рамка, е, в която се движим. От 2000-та година имаме рамковата директива за водите, която ни налага редица задържания и задължава страните членки да приложат е, редица мерки да изготвят планове. Всичко това е подчинено на голямата цел до 2015 година всички води в Европа да достигнат едно добро екологично състояние. Искам да подчертая, че това е, е важен репер в европейската политика за водите, а, а именно да съществува тази единна уредба за всички водни басейни а, и възоснова на различната изходна а, ситуация в а, страните членки се дефинира понятието добро екологично, химично и количествено добро състояние. Що се отнася отнася до химичното състояние с определени приоритетни химически субстанции, ще трябва още веднъж да поговорим по въпроса какво имаме предвид под понятието химично добро състояние, защото понятието екологично добро състояние е по-широко стран, страните членки са задължени а, а, да не спират със своите мерки на националните си граници, тъй като голям процент от водите на Европа а, са трансгранични. А, Така че много важен е подхода на Европейския съюз към водите и към екологията. Не в рамките на националните граници, а цялостно. Защото само това ще отведе Европа по правилния път. И само ако гледаме на въпроса трансгранично, ще бъдем ефективни и ще постигнем целите, които сме си поставили. Тъй като ако всеки мисли само в рамките на своята национална граница, няма да стигнем кой знае до къде. 2009 година трябваше да бъдат представени плановете и това беше базата, на която комисията проведе проверката в сектора на водите. Сега наша задача е да видим как ще се продължи да се изготви така наречения син отпечатък, тази стратегия за синия отпечатък за водите има своето място в стратегията Европа 2020 в, в, аспекта устойчивост, тъй като устойчивото използване на ресурсите е централна цел на стратегията. Знаем, че водата е ресурс от централно значение за човека, за промишлеността, за енергетиката и така нататък. И в цялата тази верига се описва и нашият доклад. Целта на нашия доклад е да запише на хартия представата, която съществува в Европейския парламент, да бъде записано това, какво очакваме от комисията, и как смятаме, че трябва да изглежда този син печатък. Искам да похваля на това място комисията за широката консултация, която тя провежда, защото се вижда, че комисията се опитва да се занимае с интерес интересите на всички заинтересовани страни и да постигне по този начин широк компромис. Почетавам още веднъж, че за сектора на водите това е много важно, тъй като водата е централен ресурс за човешкия живот. В моя доклад съм се концентрирал на няколко а, а, момента защото, както знаете, вече съществува доста законодателство в тази област, само че прилагането на съществуващото законодателство се нуждае от подобрение. Проверката, която, проверката на състоянието, което направи комисията, показва точно това. Най-вече, що се отнася до пречистването на водите, в някои държави нивото е много високо. Например, Например, в Швеция, в Южна Швеция е постигната степен четвърта, а в някои държави, като Румъния и България, 60% от водите се връщат непречистени в кръговрата на водата. За това ние смятаме, че тук комисията трябва да упражни засилен натиск върху страните членки и да им напомни, че те имат задължение да прилагат по-добре настоящото законодателство за водите. И това трябва да се направи преди въвеждането на нови изисквания. Втория важен момент е регионалното измерение. Водата може да се транспортира на големи разстояния е, само с големи технически е, усилия и при наличието на политическа роля. С това искам да кажа, че водата е регионален е, ресурс, зависи от географските, топографски дадености, потреблението и транспортирането на водата на дълги разстояния, нито технически, нито политически е възможно. Така че, когато говорим за политика по водите на европейско равнище, трябва да имаме предвид, че от нея са засегнати регионални единици и регионалното равнище трябва да бъде централното. На европейско равнище може да се създаде единствено рамка, а приложението е на тази рамка се осъществява на регионално равнище. За това трябва да заложим на многостепенното управление. Защо? Защото задължително трябва да бъдат включени местните власти, тъй като те трябва трябва да направят големите инвестиции в водна инфраструктура. На трето място а, а, искам да кажа, че а, темата за водата трябва да влезе във всички области на политиката. Защо? Защото а, решенията, които се е, взимат извън политиката по водите, най-много засягат състоянието на водите. Имам предвид е, енергетиката, селското стопанство, е, промишлеността. Само 8% се падат на домакинствата. Тоест тези големи сектори на промишлеността, селското стопанство и енергетиката дават отражение върху състоянието на водите. Тоест, те не се причисляват директно към водния сектор, но му влияят в голяма степен. Затова трябва да поискаме е, политиката в различните сектори да стане по-синя. Тук употребявам понятието блуинг, подобно на понятието greening, което сега се използва за селското стопанство. Гледам към моята колежка, която отговаря за селското стопанство. Виждам, че тя приема добре моето предложение. Още може би няколко факта, които искам да споделя с вас. Натиска е, върху водните ресурси възоснова на модерния начин на живот непрекъснато се увеличава, въпреки че статистически погледнато в цяла Европа а, е, използваме само 13% от всички водни а, е, ресурси, но горещите точки са на местно равнище и там трябва да осигурим а, устойчивостта. А, ако погледнем погледнем глобално, ще се кажем 13% няма проблем, но когато поглед се вгледаме по-внимателно, ще видим, че има поле за действие. Друго важно нещо е това, че водата се използва като енергиен ресурс, защото тя е биологичен воден енергиен ресурс за селското стопанство. Също така и нека да не забравяме, че няма метод за добиване на а, енергия, освен може би ветрените и слънчевите а, генератори, което да не използва вода. А, водата се използва за охлаждане на а, ядрени реактори, т.е. там водата се използва в особено голяма степен. Водата влиза в реактора, след това излиза от него не със същото качество. Водата не е изразходена изцяло, както в селското стопанство, но нейното качество вече не е едно и също. Факт е също така, че че все още има голяма празнота по отношение на данните, които се е, събират. Ние не знаем какъв е притока и какъв е отток от различните е, водни басейни. Трябва да разполагаме с такива данни, за да можем да провеждаме добра политика по водите. Е, като цяло трябва да се стремим към едно ефективно използване на водния ресурс, но не само количеството е важно, важно е да се направи връзки с качеството на водите. Но искам да предупредя, комисията, че че няма смисъл да свърхрегулираме сектор, който използва малко вода, да не направим нищо за друг сектор, който използва повече вода. Тоест да не са равномерно разпределени изискванията да се изливат като с лейка а, върху различните а, сектори. не бива а, наистина да забравяме и а, водата като ресурс за добив на а, енергия. Какво Трябва също така да помислим за повторното използване на отпадните води. Тук става дума за отпадните води, които не са много замърсени и идват от домакинствата. Това е много интересно, най-вече в Южна и, цен... и Централна Европа и бихме могли евентуално да изнасяме тази вода. Но трябва да използваме тези инструменти, които вече са заложени в директивата за водата би трябвало също така да включим економически е, инструменти, но тук трябва да добавя, че достъпа до вода е, е едно от основните човешки права и е, ние не би трябвало да допускаме голямо увеличаване на цените за домакинствата. Ако не правим това, това ще бъде грешка. Тук играят роля и големите ползватели на вода. Мисля, че в Европа все още нямаме данни за економически модели, които да прилагат изцяло член 9 от рамковата директива за водите. Мисля, че трябва да поговорим по този въпрос. Това, което обаче със сигурност трябва да обмислим на европейско равнище е по-доброто използване на европейските регионални фондове. Възстановявам, че държави като Румъния са им а, имат голяма нужда от инвестиции във водна инфраструктура. Същевременно обаче не са използвали милиарди от фондовете, които а, са на тяхно разположени. А, а, с това се обръщам към комисарите Хани Платочник, защото те трябва да помислят как да помогнат на тези страни членки в по-доброто използване на а, средствата. Няма а, особена полза само да критикуваме тези държави, а да, се, да им покажем а, как а, да подобрят състоянието председателя смятам, че ще каже какъв е графика за измененията. Много ще се радвам, ако продължим съвместната ни работа. Отворен съм за всякакви изменения към моето предложение. Моето предложение е просто е основа за дискусия и с нетърпение очаквам предложенията на колегите. Благодаря за внимание. Председателят, много благодаря на Рихард Зебер за представенето по тази сложна тема политиката в областта на водите на Европейския съюз. И други колеги смятат, че тази тема е доста сложна, всеобхватна. Ще дам думата на Едите Стрела, докладчик Сянка от името на социалистите. Благодаря ви. Най-напред бих искал да поздравя Ричард Зебер за извършената от него работа. Мисля, че той е подготвил един добър доклад. Смятам също така, че заедно ще успеем да намерим едно много положително компромисно решение. Проблема с недостига на водата и сушите не е от вчера. Навярно че този проблем все повече се изостря размер на териториите и броят на хората, засегнати от сушите, на практика се увеличил с 20% между 1976 и 2006 година. Общата цена на тези суши за последните 30 години се възлиза на около 100 милиарда евро. Сушите от 2003 година засегнах близо 100 милиона души и над една трета от територията на Европейския съюз. Тази суша струва 8,7 милиарда евро. Също така трябва да прежим, че същите днес не засягат само южните страни. Сушата вече засяга и страните в Централна и Северна Европа. Цялото това, всички тези явления, освен това, са допълнително отежнени от ам, измененията в климата. Сушата засяга важни отрасли на економиката, като енергетиката и сърското стопанство. Енергетиката, както знаете, е отрасъл, от който водовзема най-много в Европейския съюз, а сърското стопанство е отрасъл, от който има най-голямо потребление на вода в Южна Европа. Сушите имат огромно, огромно въздействие върху цикъла на водата и върху метеорологичните явления. Въздействието на сушите имат много сериозно въздействие върху качеството и количеството на водите. Ще дам пример с Португалия. В края на месец февруари 68% от територията на Португалия беше засегната от много силна суша. Ето защо имаме нужда от една последователна политика за адаптиране към измененията на климата. Политиките на Европейския съюз в областта на водите трябва да се съсредоточат най-вече върху спестяването на вода и ефикасността. Има огромен потенциал по отношение на економиите на вода. Освен това, трябва да отбележим, че Европейския съюз продължава да пропилява до 50% от водните си ресурси в някои държави членки. Възоснова на всички тези факти, предложенията в доклада са напълно уместни. Например, повторното, повторното използване на водата, рециклирането и справянето с отпадните води. За да се справим с тези цели, имаме нужда от сериозни финансови инвестиции. За целта трябва да насърчаваме държавите членки да използват структурните фондове, за да могат да подновят инфраструктурите и технологиите, с които разполагат. Няма как да разработим една културна економия на водата без да ангажираме и гражданите. За целта имаме нужда от кампании за привличане на общественото мнение – Явно, че водата е обществено благо, но тя е също така и рядко благо. За да може водата да, да е достъпна на, на всички граждани, то на допустима цена, трябва да с, а, избегнем всякакво попиляване, всякаква загуба на вода. Ето защо имаме нужда от информационни кампании, в частност относно понятието пълно възвръщане на а, разходите на инвестициите, ако видим проучванията на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, виждаме, че има още много по отношение на пълното възвръщане на инвестициите. Всички тези проучвания също така Знаете, че водата се възприема като едно от основните обществени блага. Това беше одобрено и от Генералното събрание на ООН през 2010 година. Благодаря ви. Е Председателят, благодаря на Едита Стрела. Наистина водата е основно благо, за това и е толкова важна, за това и е толкова много колеги искат да се изкажат днес. Следващият ни оратор е колегата, колегата Корин Люпаш. Добре дошла тук в комисията след тежката предизборна битка. Гранди благодаря, господин председател. Изказвам се от името на групата на либералите. Най-напред бих искала да благодаря от името на групата господин Зебер за качеството на изготвения от него доклад. Както не веднъж припомнихме, водата е жизненно важна за отрасла на селското стопанство, на туризма, на енергетиката, но също така тя е жизненно важна и за общественото здраве. Ето защо трябва да обърнем особено голямо внимание на водата. По всички тези причини групата на либералите гледа положително на доклада на господин Зебер, както и за новата стратегия за спесяване на и по-ефикасно управление на водите в Европа, който трябва да бъде представен през ноември от комисията. Ако искаме да постигнем по-добро състояние на водите през 2015 година, трябва да се заточим на върху два основни елемента. Първото е ефикасното прилагане на европейската политика по отношение на водите и на второ място е съгласуването на тази политика с, с други европейски политики, в частност обща политика в областта на селското стопанство искаме тези два важни елемента да бъдат по-добре застъпени в доклада както попомни тук ще и е колегата, между 20 и 40% от водите в Европа в момента се пропиляват. И затова трябва да предприемем съответните мерки. Селското стопанство и помешеността потребяват около 90% от общите ни водни запаси. Ето, що бихме искали да поставим акцента върху по-ефективното използване на водата в тези отрасли. Отрасъла на селското стопанство е основният потребител на вода в Европейския съюз и за това трябва цените за отрасла да бъдат преразгледани. Именно в този сектор може да постигне най-добри резултати в увеличаването и на ефективното използване на водите. Трябва също така да отбележим, че сме в ключов момент. В... Надяваме се, че конференцията Rio Plus 20 ще даде възможност на Европейския съюз да изиграе ролята на лидер в създаването на една нова цялостна стратегия за ефикасно използване на водите на световно равнище. Тази конференция ще даде възможност за поставяне на ясни политически цели, става намиране на необходимите финансови средства и по-ефикасно управление на, на водата, която се превръща във все по-рядък рядко плаго, също така и да се вземат мерки за подобряване на санитарното състояние. Благодаря ви. Инеса Яла Сендер. Благодаря, колегата Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да поздравя господин Зебер за изготвения доклад, в който е проявил особено творчески и градивен подход, както обикновено. Мисля, че трябва да поговорим за недостига на вода няма действаща директива в тази област. Би ни се искало в дългосрочен план обаче да се изготви законодателна рамка, уреждаща недостига на ресурси, в това число и недостига на вода. Основните елементи са заложени в рамковата директива за водите, но има проблеми с нейното прилагане. Има проблеми с нейното прилагане по отношение на нарушенията. Моята страна също не е пример за подражание в това отношение. Действително се наблюдава значителен недостиг на ресурси има данни за пропиляване на вода, например в областта на селското стопанство. Проблем са и отпадните води от домакинствата. Видно е обаче, че когато се проявява воля, има и възможности за работа в тази област. Има общини в моята страна, например, които действително искат да използват отпадните води от домакинствата. Сблъскват се обаче с административни затруднения. Важно е тези затруднения да се премахнат. По въпроса за отчитането на аспекта, свързан с водите. Така наречения син аспект. Мисля, че това е добра идея. 1% от разходите на развитите региони следва да се задели за отчитането на този аспект. Мисля, че това е едно добро предложение. Някои тук в парламента смятат, че в Испания, когато една река се влива в морето, това вече е пропиляване на вода. Мисля, че трябва да работим за изчистването на такива заблуди. Колегата говори и за държави като Румъния, които имат нужда от повече помощ при освояването на ресурсите. Ще се спра и върху разкриването на така наречените зелени работни места. Това е свързано с ефективното използване на ресурсите, в това число и на водите. Трябва да се наблегне на този аспект спрямо онези, които вземат окончателните политически решения, решения свързани с разкриването на качествени работни места. Ще дам думата на следващия колега, записал се за изказване. Това е колегата Пелие. Ще помоля този колега и следващия да се вместят във времето. Благодаря ви, господин председател. Мисля да се присъединя към колегите и да благодаря на основния докладчик Ричард Зебер за този доклад, който представлява една много добра основа за разисквания. Сигурно съм, че ще има разисквания. Предполагам, че и вие няма да сте очудени от това. Пак казвам, докладът представлява добра основа за по-нататъчни разисквания. И затова бих искал да ви благодаря, че отново потвърждавате принципа за това, че този, който замърсява, трябва да плаща. И а, също така, че добавяте и принципа за това, че потребителят трябва да плащам. Благодаря ви също така, че, под, че подчертавате нуждата да има координация между регламент, а, свързан с а, опазване, с опазването на водите и други регламенти, като регламента за местообитанията и други документи. А, благодаря ви, че подчертавате и, и важността на конференцията за Рио плюс 20 и за това, че управлението на водите, както речени, така и в морските басейни, може да бъде обект на предложение от страна на Европейския съюз. И накрая, може би, рядко почне внимание на принципа за привличане на гражданското общество и на гражданите като цяло към по-доброто управление на водите, елемент, който честно пренебрегваме в рамките на рамката директива за водите. И все пак един от основният принцип е, че имаме пет основни директиви и един регламент. Един от основните проблеми в момента е прилагането на тези законодателни инструменти и политическата воля, която може да даде истинско значение на цялата тази законодателна уредба – на практика. Ето защо мисля, че в този доклад ще бъде добре да се доиточнят някои конкретни области в отрасти, които сте споменали, именно сърско стопанство и промишлеността като това конкретизиране ще помогне държавите членки да вземат съответните адекватни мерки. Така че с различните изменения, които ще предложим от името на групата на зелените, мисля, че ще бъде добре да се придържаме към срок от 2015 година за постигане на добро състояние на водите. И също така трябва да припомня, че изключението, което позволява удължаване на срока от 2027 година не трябва да се превръща в правило. Трябва също така да припомним много ясно, че водата е общо световно благо и за това трябва да се придържаме към принципите за обществено управление на водата, а не да се, е, се получи да се засилва частното управление на водата. И накрая трябва, може би, да се спрем на различните видове в рамките на директивата за местообитанията и директивата за птиците, които са особено засегнати от състоянието на водните екосистеми. Споменавате го накратко, но може би трябва повече внимание да обърнете на факта, че сектора на ядрената енергетика е един от основните потребители на вода в момента. Може би също така трябва да добавим и новият отрасъл, който се развива в рамките на енергетиката, именно извличането на шистов газ и подроблението на вода в този сектор. Може би трябва да се внимание и на нитратите и пестицидите и целите за борба с изтичането на подобни вещества във водите. Трябва също така да се, да се обърне повече внимание на водите в всички оценки на въздействие в всички сектори, които са свързани с опазването на водните ресурси. И накрая Сигурно съм, че ще водим още разисквания по този въпрос, но ако искаме да имаме една истинска интегрирана политика в областта на водите, трябва отново да припомним колко важна е рамката директива за почвите, която със сигурност ще допринесе за една успешна политика за опазване качеството на водите. Това са основните елементи на и основните цели на изменението, които ще бъдат предложени от еколо... от групата на зелените еколозите. Целта ни, разбира се, е да постигнем целите количествени и качествени за запазване на доброто качество на водите в Европейския съюз през идните години и идните десетилетия. Благодаря ви. Is the co-rapporteur, uh, shadow rapporteur Следващият оратор е съдокладчик и докладчик в сянка от името на Зелените. Имате думата. Уважаеми колеги, настоящият доклад цели очертаването на приложното поле на рамковата директива за водите. Разбира се, постигнати са известни подобрения при прилагането на тази директива. Все още обаче се сблъскваме с проблеми на регионално равнище, най-вече във връзка с количеството и качеството на водата, както и с управлението на водните ресурси. Рамковата директива за водите е един чудесен инструмент за управлението на водните ресурси тя е един чудесен политически инструмент. Има обаче проблеми при нейното прилагане, както и при обвързването и с други области на политика. Това споменаха и преждеговорившите. В много страни има високи очаквания по отношение на управлението на водните ресурси. Надявам се, че Европейският съюз ще постави ударението върху прилагането на директивата и въвеждането и в националното законодателство. Така държавите членки няма да имат възможност постоянно да отлагат, като поставят допълнителни въпроси. Трябва от 2015 година да се постигне добро екологично състояние на водните ресурси. Не бива да отлагаме този процес за 2027, дори за 2050 година, както предложиха някои. Рамковата директива за водите засяга и много други области на политика, като например селското стопанство. Трябва да се установят връзки с тези области на политика. Към момента това, за съжаление, не е съвсем така. Необходимо е да се установят такива връзки, за да се осигури и ефективно използване на ресурсите. Трябва да се вземат предвид и измененията в климата, които оказват въздействие върху използването на ресурсите и върху водния цикъл. И то неблагоприятно такова. В рамковата директива за водите са залегнали редица елементи, които не се вземат достатъчно под внимание. Ще спомена четири такива. Първо, водните басейни. Става дума не само за тяхното управление, за управлението, извинете, на отделни водни басейни, а за управлението на водните басейни като цяло. Второ, елемент свързан с водата като общо обществено благо, от което следва да се ползват всички хора. Но в доклада не се набляга достатъчно на водата като екологичен ресурс. Трябва да се вземат предвид не само химичните елементи, но също така и значението на водните ресурси за екосистемите. Много е важно да се осигури участието на регионалните органи например, на консултативните съвети. Така ще могат да се вземат балансирани решения, които да са от полза и в интерес на всички заинтересовани страни. Не бива да визираме единствено 2015 година, извинете, 2027, трябва да продължим да работим за спазването на срока до 2015 година. В противен случай ще отправим погрешното послание към държавите членки. Съобхватното управление на водните ресурси следва да се основава на приоритизиране на целите на тяхното иерархично подреждане, важно е да се работи срещу пропиляването на водни ресурси, но огромен потенциал има и в областта на съвместното управление на водните ресурси, на така нареченото зелено новаторство. Зеленото новаторство ни предлага нови възможности за развитие и разкриване на така наречените зелени работни места, особено във времена на економически затруднения, като днешните. Трябва по-добре да се възползваме от тези възможности. Същевременно трябва да осигурим и създаването на економически инструменти за прилагането на рамковата директива за водите на национално и регионално равнище. До момента действащите такива инструменти не са били прилагани ефективно, няма всеобхватна стратегия в тази област. Не бива да преставаме да изтъкваме екологичното измерение на водните ресурси. То трябва да бъде взето предвид на всички нива. Благодаря. Благодаря на колегата. С това Приключихме кръга от изказвания на докладчиците в сянка. Ще ви прочета имената на колегите, които са се записали за изказване. Моля ви да се ограничавате в рамките на две минути, тъй като трябва да продължим по дневния ред. Има още една точка, която се отнася до водните ресурси, а именно шистовия газ. И трябва да дадем възможности на всички колеги да се изкажат. Клас, Раймас, Окуни, Мокунайте, und Judith Merkis das Wort. Habe ich jemanden übersehen? Това бяха колегите, които са се записали за изказване. Не пропуснах никого, доколкото виждам. Давам думата за две минути на колегата Антонеско. Господин председател, и аз се присъединявам към колегите, които изказаха поздравления към нашия доклад, че господин Зейбър. Е, той е успял да е, обобщи най-важните аспекти, които трябва да имаме предвид, когато говорим за европейска политика по опазване на водите. Мисля, че това, което се предлага в доклада, трябва да бъде включено в следващия план за спасяване на водите в Европейския е, съюз. Правилно е, че трябва да се концентрираме върху прилагането на законодателството за водите. Моята страна, Румъния, беше многократно спомената в днешния дебат. Аз под подкрепям мнението на моите колеги. Необходимо е комисията да вземе а, е, твърди мерки, когато установи, а, е, че са нарушени изисквания на директивата за водите, за да може по този начин а, е, да се подобри използването на водите и водната инфраструктура. Искам да ви съобщя, че ние вече сме започнали да вземаме мерки. Така, например, региона, а, от който съм аз и, от кой, и в който е направена най-голямата инвестиция от структурни фондове, Водите се използват от едно водно дружество, което е подобрило водната структура и възнамерява да подобри качеството на отпадните води. Тоест, предприете се вече някакви стъпки. Естествено, че има още много какво да се направи. Съгласна съм с докладчика, който твърди, че аспект аспектите, които касаят водата, трябва да влязат във всички аспекти на нашата политика. Смятам, че трябва да имаме за цел еспектив, е, ефективното използване на водните ресурси, но също така и да информираме е, обществеността. Кархайнц Флоренц има думата сега. Благодаря ви, господин председател. Аз много внимателно слушах, тъй като е, рамковата директива за водите е нещо, по което аз съм работил по първи и по втори проект, е, като докладчик в Сянка. Отличната работа на Рихард Зебър може само да бъде е, похвалена. Е, можем само да му благодарим за нея. Но всички изказвания, които чух, е, днес съм ги чувала и преди 15-18 години. Тогава всички си обещахме, че ще направим всичко, което е по силите ни. А ако погледнете какво правим в нашите държави Нямам предвид Румъния и България. Аз а, живея между реките Мас и Рейн. А, ако погледнем какво сме направили, ще, ви, ще бъдем най-малкото разочаровани. Направилен път сме, но а, е, е, има една голяма държава, която, е, река, извинете, която минава през много държави. Холандците, а, констатира, че една фабрика за производство на плочи от дървесни частици и влакна изпуска лепило във водата. Холандците трябва да пречистят тази вода да пречистят тази отпадна вода в Холандия, въпреки че замърсяването е причинено във Франция. Не съм очаквал такива неща в Европа. В Германия се случват подобни неща. Става дума за това, че трябва да внимаваме, е, защото при прилагането на законодателството сме толкова либерални, толкова са ни широки правилата за е, прилагане, че няма на къде повече. Някой прилага романското, друг пруското е, законодателството. Аз не бих гласувал днес за най-високите стандарти, ще гласувам за стандарти, които ще бъдат приложени. Ето това е важното. Рихард Зебър спомена селското стопанство, моя сектор. скъпи Рихард, Настоявам само да прилагаме еднакви правила. Ако Европейския съюз позволява използването на вещества, които при нас отдавна са забранени и намираме тези вещества в е, водите, може само да ни е яд. Нали имаме директива за пестицидите? ще ви кажа, че има държави, които дори не са я чели, да не говорим, че не я прилагам. А, имаме една стара директива за пестициите, която забранява множество неща, които обаче продължават да се срещат във водите. Пред, председателя, благодаря на Карханс Флоренц искам да те поправя, Карл Хайнц, че неприлагането на директивите не означава, че сме либерални. Колегата Проди сега ще получи думата, казва председател, след това колегата Клас. Благодаря, господин председател, господин, господин Зебър, за твоята работа. Трябва да кажа, че тази сутрин още не съм чул нищо за подпочвените води. А подпочваните води знаем, че са много важни. подпочваните води зависят и от други явления, например топенето на глечерите на подпочвените води попадат в морето. Искам да а, спомена и а, проблема в градските райони, където почвата е непропусклива а, и водата не може да проникне и да достигне до подпочвените води. Тоест, трябва да вземем такива мерки, че да можем да възстановим нивото на подпочвени води. Имате много напредничави технологии, които вече се използват. Освен това, градските отпадни води могат да се използват по по-различен начин, е, като се разделя така наречените сиви от така наречените черни води и те се използват по различен начин е, разделянето на тези отпадни води с различно качество могат да ни позволят да използваме, е, да извличаме от тях и да използваме интересните материали, които се съдържат там. Тоест, пречистването на отпадните водни към днешна дата може да отиде по-далеч, отколкото в миналото и можем да извлечем полза от него. На финала искам да спомена проблема с измененията в климата и а, адаптирането към измененията в климата. Трябва да се опитаме да задържим водата там, където тя се излива от небето за да може отново да се вдигне нивото на подпочвените води и подпочвените води да се могат да се използват. Освен това, трябва да се санират замърсените почви, защото замърсената почва замърсява и намиращата се отдолу подпочвана вода. Благодаря колежката Клас и колегата Краймърс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря в началото на колегата Зейбър за неговия доклад. Препоръчвам на всеки да го прочете от началото до края. Докладът е много добре структуриран. Карханц Флоренц правилно каза, че темата за водата отдавна ни занимава, от повече от 10 години и ще ни продължи ще продължи да ни занимава. Рамковата директива за водите, прията през е, 2000-та година, наистина представлява краягален камък, репер в европейската политика. Е, с нашия доклад по собствена инициатива предприемаме много важна стъпка, опитвайки се да видим какво става. Има много проблеми, свързани с недостига на водата. Ситуацията в Европа е много различна. Рихард Зейбър пише правилно в своя доклад, че трябва да разглеждаме водата доста диференцирано. Не можем да пестим вода, да, предписваме на Дания и Финландия да пестят водата, така както това се прави на друг други места. Важно е по водопроводите да тече вода, за да може те да се почистват. Изобщо съществуват редица проблеми. Бих искала да препоръчам на всички да огледаме и да възприемем този диференциран подход. А, когато намесваме селското стопанство в а, а, разсъжденията, госпожа Лепаш каза, че селското стопанство е най-големия потребител на вода, но а, селското стопанство носи най-голямата отговорност за опазване чистотата на водите. На времето бях докладчик за, чист... за опазването на подпочвените води, за директивата за подпочвените води. А, тогава казахме, че водата трябва да бъде филтрирана и пътя, до, по който а, водата попада в подпочвените води е доста дълъг. Колега Проди, смятам, че а, трудно ще изчистим а, всички почви. Трябва просто да спазваме принципа на предпазливост, който е залегнал в рамковата директива за водите. Трябва да го почетаем. Не бива да се замърсява и не бива да се вливат замърсени води в. А, подпочваните природните води. Колегата Зебер каза, че темата за водата трябва да бъде взета при всички политики. Това е вярно, съгласна съм. Кархайнц Флорен също каза нещо важно. Имаме различни подходи по различни места. Виждам, че имаме и нов председател с директивата за пестицидите. Нещата също се промениха и можем да помислим кои директиви трябва да изброим още в нашия доклад, защото те касаят въпроса за водите и трябва да се прилагат. Благодаря. No worries. You got an extra former pesticide rapporteur minute. Um, next speaker is Britta Reimer. Не се притеснявайте, ще бъдат включени пестицидите. Следващият оратор Брита Раймерс. Благодаря. Според мен текстът също е много интересен. В него се отчитат различията между държавите членки. Наистина е така. Има държави членки, които са по-напреднали от други. Но знаем, че водата тече и в подпочвените пластове през повече от една държава. Трябва да се вземат предвид различията между екосистемите в отделните държави. Повърхностните водни басейни са обект на неблагоприятно въздействие не само от страна на селското стопанство, те трябва да могат и в бъдеще да се използват от селските стопани. Не бива обаче замърсена вода, която се влива в техния кръговрат, да става повод за обвинения спрямо тях, ако е замърсена другаде. Твърди се, че у нези, които най-много потребяват и най-много замърсяват водата, която се потребява в домакинствата, например, е по-замърсена от водата, която се потребява в селското стопанство и след това отново влиза в подпочвените слоеве. В селското стопанство водата се замърсява от, например, пестициди, торове и други. Много е направено за предотвратяването на това през последните години. Трябва да се установи връзка между отделните области на политика, аспектът, свързан с водата, трябва да бъде взет предвид и в стратегията Европа до 2020 година. Трябва също така да вземем предвид и пазарното стопан, стопанство. Най-добре е да вземем предвид този аспект, защото всеки първо гледа финансите си. Merci, Monsieur le Président. Je vais être euh, assez bref. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратка, защото голяма част от забележките вече бяха направени. Най-напред бих искала да поздравя Ричард Зейбер за отлично свършената му работа. Радвам се също така, че заедно с него скофихме резолюцията по повод Световният форум за водата. Искам също така да отбележа, че тази резолюция беше сметната от експертите и от секретарията на форума като една от най-амбициозните резолюции. Това в частност дължи на факта, че се позовахме на Конвенцията на ООН от 1997 година относно международните водни и речни басейни. И това бих искал да кажа на Карл Айнц, че съм напълно съгласен с неговия анализ. Предполагам, че ще му предадете. И исках да подчертая още веднъж колко важни са тези изводи. Също така бих искал да кажа, че във Франция и в редица други държави членки се забелязват признаци на притеснителна суша. Това отново потвърждава колко рядко благо остава водата и затова трябва да положим максимални усилия, за да опазим това благо. За целта гражданите, представителите на селското стопанство и на промишлеността трябва да са добре осведомени за всички проблеми, свързани с водните ресурси. Преди няколко седмици бях на 15-дневна хуманитарна акция в Буркина Фасо и по време на тази мисия нямахме нито вода, нито ток. И мога да ви уверя, че това ми даде възможност да придобия по-добра представа за това колко е важна водата, храната и санитарните системи в всички тези държави от третия свят. Отношение, по отношение на самия доклад, да според мен е много очерпателен, напълно отговаря на моя собствен анализ. Ще продължи някои малки изменения. Предлагам, например, да се цитира Световния форум на водата в съответните параграфи. И също така смятам, че трябва да се инициира диалог между економическите актьори, например земеделските стопани, представителите на промишлеността и представителите на гражданското общество. Ричард Себер споменава проблемите, свързани с съгласността между политиката за водата и политиката за а, сближаване. А, аз искам да ви кажа, че държави като Франция, Италия и Испания, които нямат възможност да използват структурните фондове за да финансират инфраструктурите си по отношение на водата, се нуждаят всъщност от финансиране, тъй като тяхната инфраструктура датира от преди 60-70 години. Тази инфраструктура трябва да бъде подновена с нови, по-модерни и по-сигурни технологии. Това също трябва да се отрази в доклада. Благодаря ви. Следващият оратор е колегата Морконайте, а след нея Юдит Меркис. За две минути госпожа Морконайте. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да поздравя докладчика за добрия текст. Ще се спра върху два момента. Приветствам това, че в доклада се визира повишаването на осведомеността във връзка с замърсяването на водите. Гражданите, обществеността трябва да осъзнават този проблем. А що се отнася до освояването на средствата на Европейския съюз, то мисля, че Доброто управление на водите до голяма степен зависи и от ефективното им пречистване. Това въжи и за замърсените морски води. Пречистването на отпадните води в някои държави членки все още не се извършва на необходимото ниво. Това е свързано с мощностите за пречистване, като се има предвид тежкото економическо положение, в което се намираме в момента. то мисля, че е трудно за някои страни да се включат в мрежите от пречиствателни станции – Трудно е да финансират изграждането на такива мощности. Това може би трябва да бъде взето предвид в доклада. Може би трябва да се предвидят мерки за подпомагане на такива държави. Юдит Меркис за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Зебер за много обстойния доклад за който вече ви поздравиха доста колеги. Интересно ще бъде да се запознаем с окончателната редакция на текста ви. Ще се спра върху казаното от господин Флоренц. Холандия е в края на една много дълга река, основна делта. Това е делтата на река Рейн, една от реките с най-натоварен трафик в Европейския съюз. Загрижена съм във връзка с качеството на водата в Холандия, тъй като извличаме голяма част от водата си от река Рейн. Много е важно рамковата директива за водите да се прилага както от Холандия, така и от други държави. Много е важно да има и адекватен механизъм за мониторинг на прилагането. Споменахте, че трябва да се предоставят повече стимули за борба с замърсяването на, при източника. Трябва да се работи и по теми като фосфатите и антибиотиците. Трябва да има пазар за рециклирани фосфати и антибиотици който да бъде обвързан с действията в областта на водите. Така ще можем да се справим с замърсяването при източника. Трябва още при източника съставки като антибиотици и фосфати да бъдат отделяни, за да могат да бъдат рециклирани. Искам да се извърши проучване на въздействието на прехода към екологична економика. Какво ще е въздействието на този преход върху водните ресурси? Председателят още веднъж, нека и аз поздравя Рихард Зебер за цялостния подход, който е приложил. Той отчита не само потребителите, но и политиката по отношение на водните ресурси като цяло, Обръща се внимание на това дали може да се обвърже тази политика с възобновяемите енергийни източници. Възможно ли е извличането на солта от морската вода, например, да се обвърже с ВЕИ? Как може да се използва политиката в областта на водите за съхраняване на енергия? Много ми хареса вашата формулировка за директивата на душа. Мисля, че не бива да се прилага такава политика. Тя ще бъде само в полза на популистите. Още веднъж благодаря за добрия доклад. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Имате думата, ако желаете да вземете отношение. Благодаря ви, господин председател. Не, напред бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената от него работа. Комисията също приветства и много високото качество на вашата първо разискване днес. Не напред бих искал да уверя докладчик, вас, господин председател и цялата ваша комисия. Искам да ви уверя, че комисията не смята да определя количеството на вода, която може да се изходва при взимането на един душ или колко пъти може човек да се къпе семично. Разбира се, нямаме подобни намерения. Това беше просто в отговор на вашата провокация. Но трябва се пак да припомним тук принципа за субсидиарност и принципа за пропорционалност, записани в договора, трябва да вземем предвид и количественият аспект на водите. А по това отношение договор за нещастие ни налага правилото за единодушие. А знаете колко трудно се постига единодушие между 27, 28, дори 30 държави. Държа да го подчертая, тъй като редица от ораторите споменаха въпроса за сушата и недостига на вода в някои региони. Вярно е, че в това отношение рамковата директива по водите проявява доста по-голяма предпазливост и има задължение само по отношение на опазването на количеството вода в подпочвените води. Това не се дължи на скромност от страна на законодателя а се дължи на законодателната основа, която ни обвърза по отношение на количествения аспект на водата. Но без това трябва да отбележа, че и вашата дискусия днес ясно показва, че осъзнавате колко са големи предизвикателствата, както в количествено, така и в качествено отношение по отношение на водата. Споменахте сушата през февруари тази година, но и в миналото, например през 2003 година, се сблъскахме с безпредседентни суши в Европа. Вярно е също така, че има регионални проблеми, които могат да бъдат разрешени само на регионално равнище. Второто предизвикателство е свързано с економическата криза, която намали инвестициите в подновяване на инфраструктурата. През 2014 година комисията отпусна на 14 милиарда евро за новите държави членки за обновяване на системите за преработване на пършните води. Вярно е, че кризата, както казах вече, допълнително затруднява отпускането на, на финанси за такива цели, затова трябва да се използват структурните фондове, както споменаха и някои оратори днес. Трето предизвикателство е свързано с енергийните ни потребности и влиянието им върху политиката за водите. Много е добре да се инвестира в възобновяемите енергийни източници и в частност в а, а, хидро, хидровлечните системи, но не трябва за целта да се опитваме да транспортираме големи количества вода. Ето защо трябва, не бива да забравяме, че в конкретни случаи може да има конфликт между желанието за преминаване към възобновяеми енергийни източници и нуждите от вода, които са много важни, имат дори символично значение за някои населени места или за някои региони. И фактът, че реките се източват един вид за цел производство на енергетика и има своите политически последствия. Освен това, нямам някакви конкретни забележки към доклада. Господин Зебер е истински експерт в областта, така че няма как да имам забележки към техническото качество на доклада. Общо веднъж благодаря, господин председател, за поканата да участвам в вашата дискусия. Благодаря. Сега ще дам отново думата на докладчика Рихард Зейбър, за да може той да коментира и да обобщи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги първо за положителния начин, по който приеха доклада всички коментари и предложения, които бяха направени, бяха много добри и ще бъде голямо предизвикателство да включа всичко, което пожелаха колегите в доклада. Доклада е по собствена инициатива и имаме лимит от 6000 думи. За момента думите не са 8000. За момента не знам как технически ще се справим. С надежда гледам към секретарията и очаквам да ми помогне. Да се опитаме някакси да напъхаме всички ценни идеи в този обем от думи. Ако не успея да го направя, ще бъде не защото аз няма да искам, а защото технически няма да да е възможно. Мисля, че като една червена нишка във всички изказвания можем да проследим а, идеята, че водата е една тема, която трябва да бъде интегрирана във всички останали теми. Така че така наречения мейнстриминг трябва да бъде още повече засилен за да може да се подобри качеството на водата. Бяха споменати неща като пестициди, беше спомената директивата РИЧ. Имаме специална директива за стандартите за екологично качество. Те, разбира се, също касаят нашата тема. Просто ще помоля колегите да не забравят, че имаме ограничено място, ограничен обем. Комисията правилно каза, че а, имаме различни мнозинства. Когато приемаме количествени мерки, имаме нужда от единодуши. Комисията правилно се въздържа от мнение, защото знае, че държавите членки са на различни мнения и може би ще трябва да се ограничим с качествените експерти. Колегите правилно споменаха темата за измерението в климата. Бях пропуснал да я спомена. Благодаря, че ми обърнахте е, внимание. Със сигурност измененията на климата в Европа ще се отразят върху състоянието на водите, въпреки че данните са доста ускъдни. С какви количества вода ще разполагаме през следващите 20-30 години е трудно да се прецени с математическите модели, с които разполагаме днес. Така че предизвикателството е голямо. По отношение на на приложението трябва наистина да се съсредоточим върху него, тъй като има големи различия между страните членки. Но когато говорим за предложение, ние като парламент трябва да наблюдаваме какво става и да подкрепяме комисията, защото за комисията не винаги е лесно да преговаря с страните членки. Но е важно комисията, освен да санкционира и да предлага помощ, за да може да се разпространят добрите практики. осъществяването на добрите идеи изисква някакви средства. Знаем, че трябва да пестим, защото сме в криза. А, В този доклад не искам обаче да влизам в дискусията дали трябва да се работи с публични или с частни средства. В страните членки се използват различни подходи. Според мен трябва да запазим неутрално отношение към тази тема и Въз основа на принципа на субсидиарно, всяка страна членка трябва да реши с какви средства да финансира своите инициативи. Важно е обаче всеки гражданин да получи вода с такова качество, каквото е заложено в Европейската директива на подходящата цена. Това е принципното положение. Как ще се уреди то в детайли, нека да решат страните членки. Няма да се спирам на всеки отделен коментар ще се опитам в хода на подобряване на доклада да включа коментарите. Ще помоля и докладчиците всяка сянка да се свързват с мен, за да може заедно да подобрим доклада. Само една единствена молба имам да проверите разбиране към това, че не можем всичко да напъхаме в този доклад. Цялата политика за околната среда, цялата регионална политика, Казвам това най-вече обръщайки се към моите приятели от Зелените. Това не е доклад за политиката по околната среда на Европейския съюз. Това е доклад по наша инициатива за водите и ще ви моля да се ограничим само върху най-важните аспекти. Още веднъж благодаря за оживената дискусия. Благодаря на представителя на комисията. С удоволствие вече чакам измененията. Благодаря на Рихард Зейбър за работата, за отговор, крайния срок за а, внасяне на измененията 27 е април 12 часа на обяд, т.е. няма много време и още през май ще гласуваме в комисията по околна среда на 29-30 май. Оключателното гласуване на пленарно заседание ще бъде през юли. Това беше пета точка от дневния ред. Сега нека да мине към точка 6 от дневния ред, която също е свързана с водите. Ще имаме достатъчно време за дискусия. Въздействие върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт. Докладчик тук е колегата Соник. Той работи с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 Разискванията за шистовия глас вече от две години се водят в Европейския парламент. Първото разискване беше в Страсбург точно преди две години, заедно с, участието на комисара Гюнтер Ойтингер. Надявам се, че при разискването на моят собствен доклад по собствена инициатива, който също е ограничен до 6000 думи, разбира се, надявам се този дебат да бъде добре структуриран, без излишни емоции, един прагматичен дебат, който да ни позволи да стигнем до един добър компромис. Също както успяхме да, да постигнем на доклада относно извличане на нефт под, от морското дъно. Има три основни елемента в доклада. Разглеждане на съществуващото на законодателство, по-доброто му прилагане, един списък на добри практики и техники, взимане предвид на аспекти свързани с околната среда и биологичен анализ. Това е вторият подтема. И това ще даде възможност да оценим какви промени може да очакваме в околната среда. Също така разкрихме въпроса за различните техники за тестване на въздействието и въздействието върху водите. И накрая отново се спираме на анализа върху качеството водите. Има също така и задължителен мониторинг на химическия състав на Значението на химически елементи в е, течностите за разбив. Международната агенция по енергетиката също ще направи подобно предложение с 10 златни правила. То трябва да бъде изготвено към края на месец май. Предвиждаме също така и мерки за минимални щети върху пейзажа. Знаете, че извличането на шистов газ е процес с ограничено време и съответно и въздействието върху пейзажа е временно. Следващият елемент е участие на населението на местно равнище, предвидели сме кампании за повишаване на осведомеността на населението, изготвили сме проекти за създаване на интернет страници с необходимата информация. Също така в рамките на разискванията за извличането на шистов каш, мисля, че трябва да можем да използваме и минералните ресурси, включително неконвенционалните изкопаеми горива по ефективен начин в Европа. Това трябва да се читае с съответните законодателни изисквания за опазване на околната среда. И по този начин ще можем наистина да извличаме тези природни богатства с минимално въздействие върху околната среда. В, че, в случая с чистовия газ и чистовия нефт трябва да се използват най-високи стандарти за пазване на околната среда, както и най-новите научни данни в тази област. Както казва и Европейската комисия, в Европейския съюз има правила, свързани с извличането на шистов газ и опасното на околната среда. Основният проблем е свързан с прилагането на практика на тези законодателни изисквания. За целта Европейската комисия трябва да работи в тясно сътрудничество с държавите членки и в частност с националните координационни органи за надзор на начините за извличане на неконвенционалните изкопаеми горева. И съответно също така да има мониторинг на прилагането на, на европейското законодателство в тази област. Мисля, че също така ще е добре да изготвим един списък на добри практики, включително и по отношение на обмена на опит и на квалифициран персонал на международно равнище. Както вече казах, най-новите техники в тази област и прилагането им на практика са изключително важни, за да можем да избегнем въздействието върху подпочвените води настоящите, съществуващите в момента техники за извличане чрез хидравлично разбиване ни дава възможност да намалим количеството вода, което се използва при извличането на шистов газ. А по отношение на химикалите, химическите вещества, които се използват, има предложение за създаване на европейска платформа и да се прилага принципа замърсителят плаща информирането и обучението на местното население е от много, изключителна важност, тъй като населението трябва да приеме факта, че извличането на неконвенционалните изкопаеми горива може да бъде сигурно и безопасно. Трябва да обясним на населението, че въздействието на практика е по-малко в сравнение с изграждането на обикновен, един обикновен завод, например. Но за да може населението да бъде убедено в това, трябва да има пълна прозрачност и прилагане на най-добри практики в извършването на тази дейност. Организирахме изслушване, в рамките на което обхванахме най-важните въпроси, свързани с опазването на водите при извличането на шистов газ. Водите се използват най-вече при процеса на хидравлично разбиване. На изслушването, на което участваха учени от Европейския съюз и Съединените щати, стана ясно, че водата, която се използва в този процес, може да се сравни с водата, която се използва при производство на електроенергия с ядрени централи, чрез топлоелектрически централи на въглища и т.н. Тоест водите, които се, които се използват при извличането на шистов газ, не се различават от другите видове води. Изисква се приличното на 6 газ използва около 80% по-малко води в сравнение с производството на ядрена енергетика. По данни на Агенцията за наблюдение в Съединените щати се показва, че използването на тази техника в Съединените щати довело до намаляване с 80% на водите в някои райони което от своя страна увеличава доверието към извличането на чистов газ. А, също така, не изслушването се говореше и за потенциалното замърсяване на подпочвените води. Това е един от доводите, който най-често се излага в медиите. Но Комисията на Съедине... Комисията на Съединените щати по шистов газ и шистов нефт подчертава, че макар 99% от е, извлеченето на, съединени, на шестогасните щати се извършва чрез е, метода на хидравлично разбиване. Няма данни, поне до момента, за замърсяване на подпочвените води. Тази техника се използва на дълбочина 2 до 3 км, дори средно на такава дълбочина, докато подпочвените води се намират а, средно на около дълбочина от 300 км. И буфер, който остава, е достатъчен да гарантира, че няма да има замърсяване. Направени са проучвания за въздействието на а, тази техника на хидравличното разбиване и тези изследвания показват, че методът е напълно безопасен и че няма опасност от изтичане на вредни химически вещества в водата, която се използва за водоснабдяване на населението. Дами и господа, благодаря ви за тази възможност да представя доклада си. Лично аз съм убеден, че шистовия газ е стъпка напред към намаляване на въглеродния отпечатък на Европейския съюз, особено в държавите членки, където енергийният микс съдържа високо количество на въглища, до 90% в някои случаи. В тези държави преминаването към шистов газ има много големи ползи при постигането на целите на Европейския съюз в опазването на околната среда. Благодаря ви. Думата имат докладчиците в сянка Линда Макевен, Корин Люпаш, Мишел Риваси и Мартин Келанан. Линда. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Соник за уводните думи. Приветствам днешното разискване. Мисля, че въпросът е важен и трябва да бъде обсъден публично. Той е важен за бъдещето на енергетиката в Европа, за бъдещето на нисковъглеродната енергетика. Когато тук се проведе изслушването по тази тема, бяха цитирани редица проучвания, извършени от Европейската комисия и други органи на Съюза. Би ли могъл представителят на комисията да ни информира за това, докъде е стигнала работата по тези проучвания? Доколкото знам, Генерална дирекция околна среда е направила преглед на приложимостта на европейското законодателство към шистовия газ. Не е направена обаче оценка на това дали този процес е ефективен. Доколкото знам, предстои да се извърши друго подобно проучване през е, есента, извинете. Друга генерална дирекция извършва проучване на въздействието на шистовия газ върху климата. Предвидено е такова проучване за лятото на тази година друга генерална дирекция извършва проучване на режимите за лицензиране на добива на шистов газ. Проучва се и оценката на въздействието върху околната среда. Съвместният научно-изследователски център извършва проучване за въздействието върху водните ресурси, както и на економическото въздействие. На какъв етап от работа сте излезли по тези проучвания, кога ще получим резултатите от тях? Господин Соник упомена съответния орган в Съединените щати, но доколкото знам, там се подготвя проекто проучване, което обаче няма да приключи до 2014 година. Тогава ще излязат окончателните резултати от крайното проучване – в Обединеното кралство се започна работа по подобно проучване. Това бе в резултат от действия по добив в северо-западната част на Англия, където имаше и леки земни трусове. Те бяха и поводът за това проучване но това проучване се извършва в много ограничен мащаб. То разглежда единствено аспекти, свързани с вероятността от земни трусове. Има много проучвания за земните трусове, които си противоречат. В зависимост от това, кой ги е поръчал До момента няма цялостно проучване на въздействието на шистовия газ от субект, който може да го извърши безпристрастно. Съгласен съм с, на, съм, извинете с това, че шистовият газ оказва въздействие върху околната среда. Това е факт, който обаче не бива да преувеличаваме. Нека вземем за пример въгледобива. Добива на въглища също предизвиква леки земни трусове, например. В миналото работих в областта на въгледобива във Великобритания и днес продължаваме да плащаме сметката за действия, които сме извършвали през изминалите 100 години. Когато в Великобритания въгледобива бе приватизиран, трябваше да се създаде специален фонд за обезщетения. Продължава да има проблеми с въгледобива, например, следствие от изпускането на метан. Разбира се, добивът на шистов газ също има въздействие върху околната среда. Използват се големи количества вода, може да окаже въздействие и върху подпочвените води. Към момента се прилагат по-добри практики, които до някъде смягчават въздействието върху околната среда, но обществеността все още е загрижена. По време на изслушването един представител от университет, експерт, заяви, че замърсяването на питейната вода до места, където се добива шистов газ е със 17 пъти по-високо от нивото на замърсяване другаде. Понякога обаче се наблюдава и висока естествена концентрация на определени вещества в питейната вода. Няма подробни проучвания по този въпрос. По въпроса за енергийната сигурност. Ще се повиши ли енергийната сигурност в резултат от добива на шистов газ? Запознавала съм се с различни прогнози по този въпрос. Някои казват, че Шистовия газ няма да допринесе особено за повишаване на енергийната сигурност в Европа, тъй като залежите не са толкова големи, че да могат да се използват за търговски цели, за разлика от тези в Съединените щати. Друг експерт пък говори за така наречения фактор мамбо. В Европа шистовия газ не може да се добива на големи площи, които да са далеч от населени места, за разлика от Съединените щати как ще си осигурим ниско въглеродно бъдеще. Ние не сме Съединените щати, говорим за Европейския съюз. Поели сме определени ангажименти за намаляване на въглеродните емисии, които трябва да спазим до 2020 година. Шистовия газ може да допринесе за увеличаване на парниковите емисии както и на въглеродните емисии. Могат да бъдат предизвикани много по-високи такива емисии в сравнение с добива на нефт или въглища. Днес в Лондон се провежда международна среща на министри на енергетиката и на международни агенции по енергетика. На тази конференция ще се обсъди въпросът за това дали ще бъдат спазени целите за намаляване на въглеродните емисии в световен мащаб целите 20-20-20, както и стойността от 47% до 2025 година. Към момента инвестициите в ВЕИ възлизат само на 16%. Трябва да се впише и добивът на шистов газ при, в обсъждането на тези въпроси. Дали да заложим повече на шистовия газ или на възобновяемите енергийни източници на енергийната ефективност. Крайният срок за внасянето на изменения по този доклад се пада във вторник, 9 май, но мисля, че трябва да си даде малко повече време тъй като въпросът трябва да бъде обсъден както трябва. Не бива да прибързваме. Не е ли по-добре парламентът да изчака приключването на всички проучвания от страна на комисията? И нека все пак се извършат проучвания от субекти, които са безпристрастни. Господин Соник, няма да вземем окончателното решение тук за това дали Полша или Великобритания да активизира действията си по добива на шистов газ. Не разполагаме с такива прерогативи. Те се падат на държавите членки, но трябва да създадем подходяща нормативна база. Присъствах на семинар, на конференция и на конференция, извинете, в Лондон и основният извод, до който бе стигнато там е, че не бива да се прибързва. В Съединените щати Законодателите се опитват да регламентират неща, които са се случили в миналото. В Пенсилвания, например, бе наложен мораториум предвид на проблеми в миналото. Защо са възникнали тези проблеми? Защото преди да се започне с добива на шистов газ, не е била създадена подходящата нормативна уредба. И именно това трябва да избегнем тук в Европа. Не бива да прибързваме, както казахте и вие, не бива да действаме импулсивно, съгласна съм с вас, нека си отделим достатъчно време, нека поработим както трябва с докладчиците в сянка, тъй като в крайна сметка става дума за защита на околната среда. Трябва да изготвим балансиран текст, в който да отчетем екологичното въздействие на, шисто, на добива на шистов газ и да поставим темата в контекста на енергийния сектор в цяла Европа. Благодаря колегата Любаш. Зидон. Благодаря ви, господин председател. Ще подкрепя казаното тук още от госпожа Макеван. Благодаря на господин Соник за изготвен доклад, но подобно на другият доклад, че в Сянка бих предпочела да имаме по-задълбочени разисквания. Ще се спра на четири основни елемента. Първият ми коментар е от общ характер. Както каза и колегата преди малко, въпросът с шистовия газ е пряко свързан с темата за енергетиката и въглеродният въглеродните емисии. Вярно е, че извличането на чистов газ по принцип е, се вписва в нашата стратегия за намаляване на емисиите въглероден диоксид. Трябва обаче да припомним, че емисиите от е, въглероден диоксид, които са свързани с извличането на чистов газ, са по-високи от извличането на природен газ и по-низки, сравнени с, с, с производствената енергия от въглища, но не значително по- по-низки, става въпрос за 25%. А, също така а, има различни изчисления, свързани с а, това колко могат да спечелбите от използването на а, шистов газ, но като цяло не се предвижда толкова високо равнище, колкото за някои конкретни държави. На трето място трябва да се съсредоточим, както знаем, за разработването на възобновяемите енергийни източници. Ето защо не ми се струва раз... разумно да инвестираме обществени средства в разработването на нови техники за извличане шистов газ. А, също така смятам, че е не е съвместимо с нашия ангажимент за премахване на техниките с замърсяващ характер, тъй като извличането на шистов газ определено е замърсяваща техника. На това място бих искал да кажа, че е жизненно важно да пригодим европейското законодателство, за да вземем предвид особеностите на хидравличното разбиване. Не мисля, че можем да банализираме тази а, технология и да приравним на всяка друга технология за извличане на газ. Това не е вярно. Тази технология не е като останалите технологии за извличане. Използването на вода е много високо. Равнището на води, което се използва е много високо. В сравнение с други видове, други техники за извличане. За момента докладите а, са по-скоро положителни. И искам да а, припомня, че писмото, изпратено от а, комисията до председателят на нашата комисия, показва, че въздействието от използването на тази техника до момента в Европа са сравнително а, ограничени. Но искам да се спра на два елемента. Между 25 и 60% от а, водите, в зависимост от случаите, се а, използва отново при техниката за разбиване. Какво правим с останалата част от водите? Намаляването на наличните водни ресурси може да има въздействие върху свързаните е, екосистеми. не може да се избегне и а, възможността за изтичане, тъй като става въпрос за много, за а, кладенци поставени на, на много голяма дълбочина и съответно има опасност от а, изтичане. Опита в Съединените щати показва, че може да има сериозно въздействие върху качеството на водите на местно и регионално равнище. при тази техника може също така да се доведе и до изтичане на а, метан и в Съединените щати между 15-25% и от кладенци, които се използват, а, отчитат подобно изтичане. Това са някои от данните, свързани с реалността за прилагането на тази техника. Второ, трябва да има предварително при, при подгодяване на европейското законодателство не е постфакто. За момента няма специфично европейско законодателство в това отношение, затова трябва да има една директива, която да обхване всички аспекти на, тази, на това досие. Второ, основната слабост на европейската законодателна рамка е, че единствената възможност за оценяване на въздействието всъщност е много, на въздействието на върху околната среда е много скъпо за представителите на промишлеността. Ето защо смятаме, че трябва да включим оценяването на в анекса за директивата за оценка на върху околната среда, тъй като в момента шистовият газ попада под прага, изискващ подобна оценка. В доклада си господин Соник предлага да се преразгледат изискванията за изграждане на кладници за извличане на шистов газ и да се включат нови изисквания в националното законодателство. В доклада се включва принципа за предотвратяване на възможните вреди и този принцип трябва да се приложи на практик. Трябва най-малко да се замрази дейността на различните кладенци, докато не се докаже, че са напълно безопасни. На трето място е въпроса за отговорността за въздействието върху околната среда. Трябва да приложи на практик принципа замърсителят плаща. Кой точно носи отговорност, как ще се поемат финансовите гаранции и как може да се оценят щетите налож... нанесени върху околната среда. Това са много важни елементи, защото това са елементи, които ще влязат в изчислението на економическото въздействие, което ще бъде дали ще използваме вещевия газ или не. Трябва да вземем предвид и химическите вещества и как може да ги включим в регламента РИЧ. Всички вещества, които се използват, трябва да бъдат оповестявани тяхното употреба трябва да бъде максимално ограничена и различните миксове, които се използват, също трябва да бъдат оповестявани. И разбира се, се постига и въпроса за преработването и складирането на използваните води. Трябва също така да гарантираме, че законодателството се прилага, че има съответните контролни механизми, т.е. че държавите членки има разполагат с необходимите средства за прилагане на ефективен контрол. И накрая искам да подчертая колко е важно да има пълна прозрачност, и за да ми казвам, жизненно важно е населението, а знаете, че европейското население много се вълнува от този въпрос. Трябва европейското население и местните власти напълно да, да бъдат ангажирани в процеса. Трябва да има пълна прозрачност при издаването на лицензи, когато има такъв процес. Трябва регионалните власти и местните власти да имат по-голяма по по-голяма роля в издаването на разрешение за извличане с хидравлично разпиване. И целият процес на взимане на решение трябва да бъде много добре определен. И накрая искам собствено име да кажа, че искам да има мораториум върху всички дейности по извличане чисто газ, докато не се доизнесат всички спорни въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Ривази. Е, мерси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Соник за доклада, който ни представихте. Според нас обаче този доклад е много субективен и пълен с идеология. Напълно съм съгласна с двете двата оратора изказали се преди мен. Трябва много добре да знаем какво всъщност искаме. Неведнъж съм чела ваши интервюта и винаги казвате, че няма достатъчно данни за въздействието върху околната среда. Трябва да, да направим избор. Или отричаме изобщо данните, които са налични, или взимаме решение тук в Европейския парламент, че искаме максимална защита в законодателството, което предвиждаме. По отношение на наблюдението, Проведени бяха различни изследвания и нашата комисия поиска специално изследване за въздействието върху околната среда. Вие поставяте под въпрос тези резултати, но експертите показаха, че възоснова на опита в Канада и Съединените щати става ясно, че не във всички случаи, но все пак в някои случаи има въздействие върху подпочвените води и в частност водите, които се използват за, в системата за водоснодяване. Също така беше направен филма Газланд и доколкото знам, представителите на промишлеността никога не са успорвали достоверността на този филм по отношение на замърсяването на водите, замърсяването на въздуха и всички вредни вещества, свързани с системите за извличане на шистов газ. Ние в Европа сме изправени по друг проблем, свързан с Американската агенция за околната среда. Тази агенция трябваше да публикува своя доклад през началото на 2011 година. Срока беше отложен до 2011 година, после беше отложен до началото на 2012 година. А в крайна сметка публикуването на този доклад ще бъде отложен след изборите, президентските избори в Съединените щати. Защо се налага това отлагане? Е защото има политически залог за президента Барак Обама, който беше, като взе решението за използване на шистов газ. Ето защо всички ние очакваме данните от тази агенция, която е призната на, международно равнище, но тези данни закъсняват по чисто политически причини. Съгласна съм с Корин Лепаш, че трябва да адаптираме законодателството на европейско равнище. Защо? Комисията казва, че всички въпроси, свързани с рамка директива за водата, са в нормите. Но си сметка, че нормите заложени в Рамката тива за водата са много ограничени по отношение на нитратите и пестицидите и всъщност всяка държава членка трябва да определи нормите за своите водоеми. Вторият важен елемент е, че европейското законодателство в момента не е адаптирано за извличането на шистов газ, защото се правят изследвания само за над 5000 кубични метра, а по отношение на шистовия газ сме под този прак. И за да ми казано, няма изискване за изготвяне на изследване на европейско равнище. А колегата преди мен с пълно право каза, че трябва да имаме предварително проучване. Всеки път, в конкретен случай, трябва да знаем какво е, е състоянието на подпочвените води, какво е съдържанието на метан и тъй нататък. Всички, е, промишлеността трябва да е наясно с всички тези ам, стойности, ние също трябва да сме наясно, защото много често постфакто ни се казва, но всички тези елементи вече присъстваха в екосистемите. Трябва да избегнем повтарянето на подобни случаи. Спомнете какво се случи във Франция, когато идоха първите пентрони компании. Никой не беше наясно с последствията нито властите, нито населението. Ето защо е много важно този път да се погрежим за осведомяването на населението. Следващия елемент, който трябва да първите предвид, са, е спекула... са възможните спекулации. Всеки, аз бях много впечатлена от някои предвиждания, които бяха между 3 и 5 милиарда кубични метра. Сега се виждат съвсем други предвиждания. Каква е целта на, на тези данни? Целта е да се създадат спекулации, които да привлекат инвеститори. Опитват опитват се да представят чистивия газ като един вид златна мина, след което ще се окаже, че резултатите на практика са съвсем различни. Освен това, преди два дни беше публикувано проучване на Института по геология на Съединените щати. В това изследване се показва, че има връзка между между е, кладенците извличане на чистов газ и сеизмичната дейност. Това е поведено, пушно поведено в Охайо и става ясно, Има сериозно увеличаване в е, броят на земетресенията. Това изследване беше публикувано наскоро и то ясно показва, че има сериозен недостиг на данни. В заключение мога да кажа, че на европейско равнище трябва да разполагаме с възможно най-обективните данни, свързани с рисковете за водите, за да могат хората да направят информиран избор. Съгласна съм, че всяка държава има правото да направи политически избор за своят енергиен микс, но трябва също така и властите да разполагат с необходимите случаи, както се случи в България, където беше прият мораториума. Трябва също така да се, вземе, да се знае какво е мнението на земеделските стопаните. Трябва да могат да кажат дали са съгласни с извличането на чистов газ или не. Във Франция, например, селскостопанските производители заявиха ясно, че са против всякакво замърсяване. Защото не бива да забравяме, че всеки вид енергиен източник може да бъде заменен, но никой не може да замени водата. И затова населението трябва да вземе избора. Затова смятам, че на европейско равнище трябва да променим законодателната рамка. Тази рамка трябва да бъде много по-ограничаваща и да гарантира закрила на населението, здравето на населението и е, достъпа до вода. И също така смятам, че трябва да се, за, да се въведат задължения за осведомяване за опростяване на информацията, свързана с химическите вещества, които се използват при извличането на шистов газ. И ако видите всъщност а, какво количество химически вещества се а, използват при извличането, за да се избегнат а, замърсяването на водите, си давате, може да дадем сметка, че резултатите върху околната могат да бъдат много сериозни. По всички тези причини е много важно на европейско равнище да затегне в законодателната рамки да е възможно на европейското население да вземе избор. Сега ще дам думата на господин Келанъм. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Соник за този балансиран доклад, нещо, което не бе очаквах от е, зелените. Господин Салник много професионално е подходил към е, темата. Шестовия газ а, е от една страна а, възможност, от друга страна обаче изправи опазването на околната среда, човешкото здраве, замърсяването на водата пред предизвикателства. Тази тема е свързана и с темата за а, водата, включително и химикалите, които се впръскват в водата и използването на земята. Всички тези теми са повдигнати в неговия доклад и доклада е балансиран, оглежда е, добива на шистов газ от всички страни. Настоящата екологична законодателна рамка на е, Европейския съюз е такава, че е, комисията отговаря за наблюдение наблюдението на нейното прилагане в страните членки. Моята политическа група подкрепя този подход, въпреки е, това трябва да бъдат, да бъдат взети предвид някои допълнителни заплахи. Линда МакЕван е, говори за проблемите с добива на шистов газ, които сме се сблъскали в Обединеното кралство е, и знаем, че в е, е, Знаем, че трябва да се извършат наблюдения преди да започне мониторинга, т.е. мониторинга да се извърши преди да се случат евентуалните земетресения. Опита ни показва, че няма голяма причина за безпокойства. Проучванията в Обединеното кралство за земетресенията показват, че земетресенията отдавно присъстват в среди с такива скални формации и проучванията не са се отразили особено върху техния брой. А ако има такива, те са с много нисък магнитуд. Освен това, би трябвало да, да направим проучвания, които да ни позволят да разберем дали срещането на определени вещества в а, питейната вода е свързано с химикалите, използвани при проучванията. Мисля, че има много неправилна информация от всички страни. Мисля, че трябва на спокойствие и със здрав разум да огледаме а, проблемите тъй като шестовия газ предлага възможности, но е свързани с опасности за околната среда. Що се отнася до въглеродния отпечатък, който дава добива на шистов газ, този отпечатък може да се оцени в един хоризонт от 20 години. Ако се отнесем сериозно към проблемите за измененията на климата, трябва да си поставим обаче по-краткосрочни политически цели. Не можем да си поставим цел за след 100 години. Важно е да се подчертае, че 100 години обикновено е периода, за който се правят е, сравнения и няма нужда тук сега да правим някакви специални скали. Искам да подчертая още веднъж, че е необходимо да се направят още проучвания, да се направят сравнения с опити на други страни. Но мисля, че доклада, който предлага господин Соник е балансиран и справедлив, т.е. от отразява както шансовете, така и заплахите пред околната среда. Благодаря на Майкъл Келнам. С това се изказаха всички докладчици и докладчици всяка. Имам 10 колеги, които са заявили да се изкажат. Те трябва да се ограничат на 2 минути. Сега ще Господин Шимански, извинете, вие също сте докладчик Сянка. Извинете, е, пропуснал съм ви. Ще ви дам веднага думата. Е, приключвам списъка с желаящи да се изкажат. Всяка ще получи думата за две минути. Прочитам имената. Е, Белия, Хипна, Моконайте, Айхаут, Лизе, Шлюта и Роси. Забравих ли някой? Не. В такъв случай давам думата на господин Шимански. Аз, моето име е Шимански. Има мнение по въпроса, но дойдох просто да слушам. Председателя се извинява. Lost in translation. Nein. Äh, bitte den, den Shadow. Благодаря, господин председател. Аз е, Исках просто да благодаря на господин Соник за доклада, защото според мен доклада е не само професионално изготвен, но и от голямо значение за бъдещето. Шестовия газ е, е шанс, а, не, не представлява никаква опасност. Аз не подценявам евентуалните заплахи, но ако разгледаме доклада, ще видим, че то доста ясен и отразява в голяма степен екологичния аспект. Трябва да сме наясно, че настоящите технологии за добив на всякакви енергийни източници, включително и шистов газ, отразяват е, екологичния аспект. Налагат се обаче мораториуми на добива, защото са оценени по погрешен начин е, въздействията върху околния среда. Ако се създадат разпоредби, които ще спрат добива на шистов газ, това ще бъде голяма грешка. За това искам да апелирам към вас, когато водим дискусия, да разделим ясно фактите от изказаните хипотези. Хипотезите също могат да се обсъдят, но връзката между добива на шистов газ и земетресение е малко прекалена. Това е много рискована хипотеза. И трябва да се вземе предвид, че добива на въглища, нефт, и земен газ също е, е свързан с рискове за околната среда. Няма реално решение, но всички опасения в тази връзка се съдържа доклада на господин Соник, той се спира на тях. Искам да му благодаря за това и настоятелно да помоля колегите да приемем решение, което за нас представлява голям шанс и е свързано с надежди. Благодаря. Вие бяхте господин Симански. Извинявайте, казва председателя. Благодаря за изказването. Сега ще бъда много стриктен и ще дам на всеки по две минути. Първо ще дам думата на Холгер Крамер. Благодаря, господин председател. Колегата Соник, според мен, ни представи един доста смел доклад. Моето уважение. Е, смятам, че при изкопаемите горива в момента се наблюдава а, е, а, е, революция в, в целия свят, защото а, а, в момента се използват технологии, които в момента са економически изгодни, за разлика от преди 10 е, години. Е, в момента е, биваме върхлетяни от едно развитие, което не сме очаквали. И започваме да се упражняваме в риторика и да показваме колко опасно е всичко това и какво ще бъде въздействията и така нататък. Мисля, че няма да бъде е, е, добре, ако отхвърлим е, всичко това. Не съм съгласна с госпожа Ривази, която казва, е, че е, е, е, доклада е политически отсветен. Политически ще бъде, ако се съсредоточим само върху възобновяемите или само върху изкопаемите горива. Мисля, че трябва да си дадем сметка за рисковете, които са свързани с добива на всякакъв вид енерго Източеници. Да видим каква техника се използва. Трябва да видим как, как ще се опазват подпочваните води, но не трябва да се иска мораториум, така както поиска колежката Лепаш. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху реалността, която много ясно показва, че проучванията и използването на неконвенционални ресурси а е интересно и незадължително застрашава околната среда. Благодаря на Холгер Крамер. Давам думата на колегата Проди. Благодаря, господин председател. И вчера в комисията Итре поисках думата по тази тема, мисля, защото мисля, че тя е важна. Не вече искам да посоча една разлика между Съединените щати и Европа. Разликата е в гъстотата на населението. Е, Европа е много по-гъсто населена от Съединените щати и мисля, че преди нас проблем е доста по-тежък, отколкото в Съединените щати. Второ, водоносните подпочвени слоеве не се ограничават само на дълбочина от 300 метра, могат да бъдат разположени много по-надълбоко добавките, които се използват в водата, използвана за добива на шестов газ, съдържа много вредни вещества, които преминава в, преминават в подпочвените води. Освен това, вследствие на сундажите скалния състав се променя и съществува много по-голям риск от разрушаване на скалите. Аз също констатирах, че доклада е идеологически отцветен. Аз самия също съм правил изчисления. Правил съм изчисления за това как с пиролиза а, можем да произвеждаме газ от селското и горското стопанство, който да покрива една трета от нашите нужди и по този начин да се адаптираме към измененията в климата. И ако добиваме газ по този начин, той ще бъде е, добит по устойчив начин. Сега давам думата на колегата Коше. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да поставя под въпрос този предразсъдък, а именно, че газът бил той конвенционален, неконвенционален, има по-малко въздействие от а, въглищата и другите енергийни източници върху околната среда. Тази идея е погрешна. Защо? Защото не трябва да разглеждаме само отделянето на въглероден диоксид при а, извличането, а трябва да разглеждаме всички газове, които изтичат при целия процес. Както се казва и в докладите на между правителствения панел за изследване на изменението в климата, при изличането на газ се отделят много по-опасни вещества, свързани с въглеродния диоксид. И ако погледнем общ, целият общ отпечатък върху околната среда при извличането и използването на природния газ, се оказва, че всъщност въздействието на конвенционалния газ е по-голямо сравнение с въздействието на въглищата и петрола. А при неконвенционалния газ това въздействие се увеличава още повече. Това е първото е, нещо, което исках да отбележа. На второ място знаете, че в е, Франция закон от юли 2011 година, извинете, беше забранено хидравлично доразбиване, а за момента не разполагаме с други методи за извличане на шистов газ. Ето защо призовавам Европейския съюз с пълно основание е, поредица доводи, които може да намерите в протоколите от разискванията в Сената, с които се стигна до забраняването на хидравличното разбиване, да последвате примера на Франция и да забраните този метод и дори изобщо извичане на шистов газ. Трето, Разискванията в Комисията по промишленост, на която аз присъствах вчера, показва, че разходите за извличането на шистен, шистов газ всъщност много трудно могат да се изчислят. Оказва се, че всъщност, че, че за 3 години се извлича 80% от чистовия газ, който може да се извлече от даден а, кладен, след трябва да се продължи извличането на по-голяма дълбочина. Затова изобщо не е толкова сигурно, че чист, чистия газ е толкова рентабилен, колкото питат да го представят основните а, представители в Съединените щати. Благодаря ви. Е Merci, Monsieur le Président. À ce stade, je vais euh, juste me contenter благодаря ви на този етап. Ще се опитам само да добавя няколко коментара към вече казаното. Отбелязах си нещо положително, всъщност едно единствено положително нещо в този доклад, а именно факта, че се признава необходимостта от по-задълбочен на акцента, както в въздействие околната среда, така и върху нуждите на европейското законодателство с цел опазване на общественото здраве и околната среда. Както казаха и колегите, в момента се провеждат редица проучвания от Генерална дирекция околна среда, Генерална дирекция енергетика и развитие. Очакваме тези проучвания, а относно изследването, което очакваме от Американската агенция по околната среда, аз самата посетих тази агенция минала преди две години и мога да ви кажа, че първоначалните изводи по отношение на въздействието на извличане на шистов газ, шистов нест и въздействието на околната среда не бяха много положителни. А, също така мога да ви уверя, че, до, че твърденията на помишлеността в Съединените щати не съвпадат с, с данните, които очакваме от обществените власти. Ето защо смятам, че е съвсем логично да не започваме активно извличане на чистов газ и чистов нефт на територията на Европейския съюз, преди да разполагаме с необходимата информация по въпроса. И нека искам да подчертая колко важна е прозрачността. Смятам, че този доклад наистина ще бъде добра основа за разисквания. През юни миналата година имаше доклад на Европейския съюз, в който се твърдеше, че извличането на чистов газ има сериозни въздействия върху околната среда и публичното здраве. Сега сме, сме сега не си представя друг доклад, в който се твърди точно обратното. Междувременно вече са подадени три петиции в Комисията по петиции на парламента от България, Польша и от Франция. Очакват се три други петиции. И вчера поискахме от Комисията по петиции да се проведе истинска дискусия с с населението на Европейския съюз по въпросите за żytwie газ. Е, е, е, колегата Хибнер и след това колегата Найта. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, технологията, която обсъждаме, е нова за Европа, но тя не е нова за света. Повечето от колегите, които се изказаха, направиха допускания за земните трусове, но те са чисто хипотетични. Чисто хипотетични са и допусканията за замърсяването на подпочвените води. Също толкова хипотетични са и допусканията за емисиите на парникови газове. Нека разчитаме на информация, подкрепена с факти, на информация, която вече е събрана, например, от Агенцията за опазване на околната среда, в Съединените щати или от субекти, които практикуват добив на шистов газ. Мисля, че трябва първо да извършим оценка на потенциала на залежите от шистов газ. Същевременно с това трябва да извършваме и наблюдение върху използването на, извличането на тези залежи. Не мисля, че има някакъв смисъл в това безразборно да цитираме статистически данни, особено като се имат предвид промените, които настъпват в технологично отношение. Разбира се, трябва да се предвиди схема за обещетяване в случай на нанесени вреди. Но нека ви обърна внимание на това, че нито една нормативна уредба не предвижда обещетение в случай на инциденти в АЕЦ, например. Така че, ако ще говорим за потенциални происшествия, то нека вземем предвид всички сектори. Благодаря ви за изказванията, но мисля, че някои от тях бяха преувеличени. Колегата Морконайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Първо, мисля, че добивът на шистов газ може да гарантира енергийната ни независимост. Независимост от внос на енергия от трети страни. В много държави членки вече се разработват идеи за добива на шистов газ. Отправят се и предупреждения във връзка с този добив, но те се отправят от субекти, които имат определени интереси. Не следва да се основаваме и на данни, събрани от Съединените щати, тъй като положението тук в Европа е различно. Второ, извършените проучвания се основават на експериментални сундирания. Ако ще се извършва добив, трябва да се въведе механизъм за мониторинг. Трябва да се извърши и подходящ анализ на евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда. Трябва, разбира се, да се вземе предвид и използването на допълнителни химически съставки, които се впръскват в водата, то трябва да е обект на подходяща нормативна уредба. като се вземат предвид всички химически вещества, които се използват за добива. Председателят благодаря колегата Ейкхут и след това колегата Калденбах. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Соник за доклада. Не мисля, че има особен смисъл в това постоянно да твърдим, че докладът е идеологически отсветен. В крайна сметка той се занимава с екологичните последици от добива на шистов газ. Това е и заглавието на текста и се надявам господин Соник да извърши именно това, да направи анализ на въздействието на добива на шистов газ върху околната среда. точка от съображенията бе латинско господин Соник. Там посочва, че според Европейската комисия добивът на шистов газ е много важен източник на енергия. Забравяте обаче да упоменете думичката потенциален източник на енергия, която се съдържа в съобщението на комисията. Също така няма фактическо основание за твърдението, че неконвенционалните ресурси могат да заместят конвенционалните. Трето, говорите също и за инвестирането на средства в усъвършенстването на технологията но не мисля, че трябва да инвестираме пари на европейските данакоплаци за тази цел. Дружествата, които извършват дейност в отрасъла, реализират достатъчно големи печалби, за да си я финансират сами. Господин Соник прекалено много се разпростира в предложенията си за инвестиране на средства на европейските данакоплаци. Говорим за потенциала на шистовия газ, но нека погледнем и какво инвестираме в големите енергийни проекти, като Южен поток и Набуко. Мисля, че трябва да подходим малко по-балансирано в този доклад. Госпожа Калденбах, мога да се присъединя към БАС. Що се отнася до балансираността на доклада, Линда Еван вече направи няколко коментара. Не всичко, което е възможно, е желателно. Говорим за политическа воля, а не за възможностите за техническа реализация. И трябва да вземем предвид екологичния аспект. И изграждането на инфраструктура за добив на струва определена, определени средства. Говорили сме неведнъж за това, че като се имат предвид измененията в климата, трябва да инвестираме в устойчив добив на енергия. Трябва да инвестираме средства за постигането на истински обрат в областта на енергетиката. Тоест не можем да продължаваме да инвестираме в изкопаеми горива. Благодаря, Петър Лизе и след това колегата Шлютер. Благодаря, господин председател. Благодаря на Бохослав Соник за изготвения текст. Той се е взел с една наистина нелека задача. Тази сутрин се очертаха различните позиции, различните фронтове. Трябва да се опитаме да обединим тези различни становища. В противен случай няма да постигнем успех с доклада. В моя избирателен район гражданите са много критично настроени общински съвети, предвождани от консерваторите и от либералите, в никакъв случай не искат подобни технологии да се прилагат в техните региони. Трябва да вземем това предвид. Има рискове, които не са били обект на достатъчен анализ, може би и по емоционални причини. От друга страна разбирам господин Соник и колегите от Полша, там добивът на 90% се основава на въглишните залежи. Ясно е, че там се търсят альтернативни източници. Мисля, че когато говорим по тази тема, няма да можем да пренебрегнем и субсидиарността. Възможно е в Полша технологията да се прилага, а в други страни не трябва да вземем предвид и някои теми с трансграничен елемент, като например подпочвените води. Не бива една държава в резултат от добива на шистов газ да замърсява подпочвените води в друга. Трябва да вземем предвид и измененията в климата, преди да стигнем до окончателно решение. И накрая, не мисля, че която и да било технология за енергопроизводство не крие никакви рискове. Ако искаме по същество да напреднем в областта на енергийната ефективност, то трябва да вземем предвид това. Всяка една технология за енергодобив е свързана с някакви проблеми. Благодаря колегата Шлютер и накрая колегата Роси. Благодаря. Господин Соник, не може да сравнявате използването на вода за охлаждане на електроцентралите, на реакторите с водата, която се използва за добив на шистов газ. Защо? Защото в тази вода се впръскват химикали но напълно съм съгласен с вас по точка 19, именно, че трябва да се оповестяват използваните химикали. В Съединените щати се използват 750 химикала, 29 от тях са опасни, Не бива да се използват химикали, които се съдържат в списъка с приоритетни вещества за водите или химикали, изброени в приложенията на директивата РИЧ. Вече говорихме за директивата за предварителна оценка на въздействието върху околната среда. Трябва да се вземе предвид и рамковата директива за водите, директивата за емисиите в промишления сектор и директивата за отпадъчните води добивът на шистов газ ще доведе до някои проблеми, като се имат предвид разпоредбите в тези директиви. Второ, вече разполагаме с прекалено много източници на изкопаеми горива. Ако искаме да постигнем целите си в областта на климата, не бива да се възползваме от възможностите за добив на всички изкопаеми горива, с които разполагаме този ред на мисли не бива да изчерпваме и всички запаси от шистов газ. Така просто няма да си постигнем целите за намаляване на емисиите. В Съединените щати се установяват някакви проблеми и след това дълго време се обсъжда на какво се дължат тези проблеми с добива на шистов газ. Мисля, че за да избегнем подобно положение, трябва да инвестираме първо в качеството на подпочвените води. Благодаря. И последният оратор е колегата Роси за две минути, ако обичате. Благодаря. С интерес и слушах казаното най-вече от френските колеги. Те казаха, че крайното решение трябва да се вземе от гражданите. Чудесно би било и във Франция да се проведе референдум за извеждането от експлоатация на АЕЦ. Гражданите би трябвало да вземат решението за това. По въпроса за шистовия газ трябва да вземем предвид намеренията на комисията. Комисар Хедегор и излезе с проекто решение за изкопаемите горива и качеството на горивата. Съгласно това предложение се предвижда мониторинг на конвенционалните горива. Ако то бъде одобрено от парламента, или ако то влезе, извинете, в парламента, ще трябва да бъде прието с абсолютно мнозинство. Ако това решение бъде прието, то Полша и други европейски страни няма да имат полза от добива на шистов газ. Освен това, dell'Unione Europea, ma loro almeno lo possono fare fuori. Quindi noi, se dovessimo би била наложена дори забрана върху използването на определени съставки. Ако комисията продължи да настоява за това свое решение, то нашата парламентарна комисия ще трябва да се занимае с него. Като се имат предвид намеренията на комисар Хедегор и на комисията като цяло, то няма смисъл да обсъждаме въпроса за шистовия газ, защото ако тези намерения се превърнат в реалност, то няма да има възможност за добива на шистов газ. Председателят, благодаря. Видяхме, че има много широк диапазон от гледни точки за и против добива на шистов газ. В моя избирателен район, Долна Саксония, за пръв път бе извършен така нареченият фрекинг. Съгласен съм с колегата Лизе, че отвъд между партийните граници се сформира единно становище против 24 хиляди литра канцерогенни химикали, които се използват за добива на шистов газ. Ако искаме докладът по собствена инициатива да бъде прият в парламента, всички трябва да внесат своя принос и трябва да проявим разум при очертаването на позицията си. Знам, че това не е лесно. Знам, че колегата Соник се е натоварил с нелека задача. Преди да дам думата на представителя на комисията, ще дам думата на господин Соник. Бяха отправени и въпроси към комисията, на които ще й дам възможност да отговори. Моля и докладчика и комисията да се ограничат с по 3 минути, защото нямаме време. Благодаря ви. Наистина ще се постарая да бъда кратка. Комисията следи с голям интерес разискванията по тази тема в Европейския парламент, както и в други учреждения. Подкрепяме и приветстваме доклада като ценен принос към разискванията. Благодарим на парламента за работата, която върши по тази тема. Най-важното, най-голямото предизвикателство по отношение на конвенционалните изкопаеми горива и шистови газ в частност е, че те са свързани с а, обазването на общественото здраве и а, възможността на европейско законодателство да смягчи възможни негативни въздействия. Ето защо комисията се опитва да съчетая всички мнения, които чува от заинтересованите страни, от страна на съвети, от страна на членовете на парламента. В момента се полагат усилия и се набира информация, за да се направи оценка на това дали европейското законодателство в момента гарантира достатъчно високо ниво на опазване на околната среда и закрива на общественото здраве. Както вече споменах, в момента се провеждат редица изследвания Въпросът вече беше зададен на комисията и след това ще е, ви кажа накратко какво се случва с всички тези изследвания. В средата на 2012 година ще бъде решаващ момент в процеса на събиране на данни. В Генерална дирекция околна среда има изследвания относно установяването на рисковете и адекватността на европейска законодателна рамка. Резултатите от това изследване се очакват преди лятната вакансия. Има също така и проучване от Генерална дирекция Климат, свързан с парниковите газове при извличането на шистов газ. Очакваме остатите от това изследване също да бъдат публикувани преди лятната вакансия. Съвместният научен център в момента работи по оценка за докладите за химическа безопасност и за това дали те могат да се използват за оценка на метода на хидравлично разбиване. Очакваме резултатите от вас да бъде да са готови към месец октомври 2012 година. Работи също така и за изследване за въздействието на чистовия газ за енергийния пазар на Европейския съюз. Очакваме резултатите преди лятната вакансия. В края на 2012 и началото на 2013 година съвместният Център за научни изследвания ще е, публикува изследване за въздействие върху водите и търговското въздействие на потенциалното извличане на шистов газ. Така че, както вижте, наистина се работи по темата. Едновременно с това оценката ще, комисията ще поведе оценка на евентуалната необходимост за изграждане на една рамкова на нова на рамка и ако се окаже, че трябва да се създаде такава рамка, ще видим под каква форма ще бъде изготвена. Като разбира се, диапазон е много широк от списък с най-добри практики до създаване на чисто нов законодателен документ. Смятам, че за да приключим с този процес на работа, ще се нуждаем с една година до година и половина. Благодаря ви. Благодаря на представителката на комисията. И сега ще помоля за 3 минути, ако може, докладчика да обобщи. Знам, че това е практически невъзможно, но ще му дам възможност поне на половина да отговори на въпросите. Господин Сорик, заповядайте. Да, няма да се вместя в три минути. Стана ясно още в хода на дискусията, но ние ще имаме възможност още много пъти да говорим с всички, които се интересуват от тази тема. Сега, Европейския парламент не може да си позволи да не заеме позиция и да не се включи е, с изготвянето на подобен доклад. Ние знаем за какво говорим. Знаем какви заплахи съществуват при добива на шистов газ при методите на добив, които се ползват, но не сме сигурни. Все още се правят проучвания, комисията също прави проучвания и то сигурно ще повлияе на нашата позиция. Но във всеки случай не е грешно да да се стремим към една златна среда, която да е балансирана. Слушайки изказванията, мисля, че е, трябва да завършим доклада с едно изречение, а именно, че е, ситуацията все още търпи промени, очаква се анализ а, и така, нека да благодаря на тези, които се изказаха. От всички изказвания стана ясно едно. Стана ясно, че сме изправени от една страна пред огромен шанс, но предпазливия подход е наистина необходим, защото а, когато се водят а, емоционални дискусии, много често се предполага, че някои страни в дискусията представляват лобистки интереси. А, при все това обаче трябва да запазим хладнокръвие и а, да огледаме какви ще бъдат въздействията върху околната среда. Имаме вече някои примери от миналото примери, е, е, при които опасенията се оказаха погрешни. Няма да се спирам върху всички изказвания, но а, средствата, които се изразходват, трябва да се насочат към извършване на научни а, изследвания. Не съм съгласен, че не трябва да се отделят средства за добивната промишленост. Става дума и за намаляване на емисията – Миналата година гласувахме а, е, за средствата. Те бяха заделени и вече са в бюджета. 200 000 евро са на разположение за социален диалог. Сега по въпроса за химикалите. Не може в момента да напреднем дискусията по тази тема. Аз разбирам опасенията, е, свързани с околната среда, но ще се опитам да направя така, че да постигнем компромис и да излезем с общ е, документ, защото веднъж успяхме да го направим при резолюцията за нефта. Благодаря на господин Солник. Това беше дебата по тази тема. Беше предвиден крайен срок за измененията 9 май. Срока обаче е удължен до 24 май, за да може да имаме малко повече време. Днешната дискусия показа, че ще има голям брой изменения, така че аз предлагам също да преместим срока малко по-назад във времето, на 24 май, за да може а, колегите сериозно да се занимават с темата и да не бъдат притиснати от времето. Виждам ви, че кимата, значи нека да го направим така. Минаваме към следващата точка от дневния ред, точка номер 7 търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара трябва да дадем становище за ЕКОН. Ще помоля сега докладчика по становище Рихард Зейбър. Ако може да опитаме да приключим за 10 минути, понеже имаме още една точка от дневния ред. Давам думата на Рихард Зейбър. Добре, аз ще бъда много кратък, защото е, даваме просто становище. Е, става дума за това е, да се а, адаптираме и да имаме разпоредби за манипулиране на пазара и при търговията с а, емисии. Съществува в момента предложение за нова за изменение на директивата МИФИД за търговият с финансови инструменти да се включат в нея и сертификатите търговията с техна. И трябва да адаптираме в момента директивата за пазарната злоупотреба към новата рамка и евентуално да извадим сертификатите за емисия. Важно е, че 8% от тези е, сертификати се търгуват под формата на на деривати, т.е. те се покриват от вече съществуващата правна рамка. Това, което е, е по-важно, е, че съществува един спот е, пазар, т.е. пазар, на който е, е, предприятията, които имат нужда от такива сертификати, директно да ги купуват. Ясно е, че когато сравняваме сертификатите за търговия с емисии с нормалните финансови инструменти, ще имаме други задължения за оповестяване на информация. Защо? Защото емитентите на нормални финансови инструменти имат такова задължение то точно в това отношение се нуждаем от адаптация. Тук става дума за разкриване на информация от страни, които използват сертификатите за търговия сами, т.е. физически ги е, използват. Тоест, тук прозрачността на пазара има по-специфичен характер. Важно е според мен да се сложат някъде граници. В предложението на комисията се предлага това да стане с делегирани правни актори, но мисля, че трябва да бъдем справедливи а, и да предложим да се въведе един прак, под който участниците на пазара да нямат задължение за оповестяване. Защо? Защото това е по-лесно за изпълнение и тъй като установяваме, че само 7% от участниците на пазара причиняват 80% от емисиите. Нека да не създаваме излишна бюрокрация и да поставим един прак това е конкретното предложение, което трябва да обсъдим е, в е, е, нашата комисия. И да дадем на комисията възможност с делегиран правен акт да промени този прак. 3 милиона тона еквиваленти въглероден диоксид или 300 мегавата термична номинална стоеност. Това да бъде прага. И в заключение трябва да кажа, че ще трябва още веднъж да предприема адаптация, ако искаме да участваме в международната схема за търговия с емисии. Благодаря, каза председател Линда МакЕван, накратко, ако обичаш. Съвсем накратко, Имахме среща с а, докладчика в а, Сянка, обсъдихме компромисните решения и като цяло сме съгласни. Според нас е важно да поставим въпроса, за да можем да го обсъдим после с комисията, така че смятам доклада за добър като цяло. Благодаря, Линда. Думата има колегата Сила Какис. А виждам, че колегата Лепаши иска думата. Благодаря ви, господин председател. Няколко думи от думите на Теодорис Кивакакис, който посъди работата по този текст. Мога да кажа, че нашата група приветства с, с ентусиазъм идеята да се включат квотите в рамките на регламента. За нас е важно още от сега да започнем да обсъждаме праговете, свързани с освобождаването от задължението за упростяване на а, информацията, защото идеята е тези, това изискване да задължава само големите играчи на пазара. Това е изменение номер 7. А от собствено ми бих искал да кажа, че е важно да обсъждаме, че е важно да смятаме квотите като финансови инструменти, но не бива да се правим, че те са преди всичко обществен индустрия инструмент, който има за цел да намали въглеродните емисии на нашата промишленост и затова е важно да можем ние да се намесим на пазара и да гарантираме изпълнението на основните цели, които сме си поставили. Благодаря ви. Благодаря. To... Няма други поискали думата, така че давам думата на комисията. Please, short. Моля да бъдете кратки. Благодаря, господин председател. Приветстваме становището на комисията. Разбираме, че искате праговете да бъдат определени още от сега, но единствените притеснения са свързани с равнището, на което трябва да определим тези прагове. Смятаме, че трябва да проведем допълнителен анализ и възнамеряваме да изготвим изследване, за да определим подходящите равнища на тези прагове. прагове. Така че сме съгласни с принципа да се определят праговете, но се притесняваме, че не разполагаме с необходимите данни, за да определим конкретните стойности. Относно официалните длъжностни лица на комисията, те не са изключени от обхвата на регламента. Съгласни сме с това предложение. Ще видим как а, а, може да го включим, но сме съгласни, че частните сделки, извършвани от а, служители на комисията и други служители на съюз, трябва да бъдат обхванати. Благодаря. По въпроса за праговете, както каза Линда, трябва да го обсъдим допълнително, но за нас е важно, като се има предвид правната сигурност, да продължим това разискване. Готови сме да вземем предвид и становището на комисията. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Крайният срок за измененията е 27 април, 12 часа на обяд. Гласуването тук в комисията ще е на 29 и 30 май, а във водещата комисия по економически въпроси на 9 юли на пленарната сесия през октомври ще се гласува окончателния текст на становището. Последната точка от дневния ред за сутринта – стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 година. Докладчик е колегата Лиотар. Имаме 11 минути, така че моля ви бъдете кратки по тази важна тема. Докладчикът.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 за превоза на животни. И надявам се, че за вас тази тема, точка 8, е също толкова важна, колкото и останалите, по които проведохме дълги обсъждания. Трябва да се отчете съобщението на Комисията за стратегията за защита и хуманно отношение към животните – Проблемът е, че комисията се е задоволила единствено с съобщение по тема, по която трябва да се намерят конкретни решения. Мисля, че комисията трябва по-сериозно да подходи към тази тема. Изготвена е съответната резолюция. Това искане за по-активни действия от страна на комисията е подкрепено и от 1 милион европейски граждани. По въпроса за европейската нормативна уредба, комисията поставя въпроса дали е възможно да се приеме нормативна уредба относима към всички животни, които се използват с стопанска цел. Вече отдавна очакваме приемането на такава нормативна уредба и не мисля, че трябва да чакаме до 2014 година. Мисля, че всички животни, заслужават защита и хуманно отношение, не само онези, които се използват за стопански цели. В съобщението си комисията също така заявява, че трябва да се определят основателни показатели, които да се основават на економическия аспект. Съгласна съм с това, но наистина с тези показатели трябва да се гарантира защитата на животните. Не мисля дори, че са ни необходими такива нови показатели, тъй като вече има данни, трябва максимално бързо да се предприеме приеме, извинете, нова нормативна уредба за кланиците, както и за производството на продукти, основаващо се на клониране. Има данни за това, че се нарушава законодателството за хуманно отношение към животните – в тези области. Комисията не би ли могла да разгледа методите за производство, които се използват в животновътството, да установи връзка между тези методи, общественото здраве и околната среда? Постоянно се сблъскваме и с проблема на бактериологичната резистентност. Мисля, че темата ни дава възможност по-задълбочено да обсъдим и този проблем. Докладът ми трябва да се разглежда като предложение и за следващата седма рамкова програма за действия в областта на околната среда – като предложение за насърчаване на биологичното разнообразие и повишено ниво на защита на животните. Знам, че е трудно тази тема да бъде обсъдена в рамките на една страница, затова очаквам и вашите предложения. Много изменения бяха внесени за превоза на животни. Очаквам да сте също толкова активни и по тази тема. Председателят ще дам думата на представителите на политическите групи. Всъщност всеки има по 10 секунди. Бъдете кратки. Yo también pienso que es demasiado poco tiempo para un tema tan importante. Eh, eh, voy a ir muy rápido. И аз мисля, че разполагам с прекалено малко време, за да обсъдим тази важна тема, но съвсем набързо трябва да отбележим, че имаме най-строгите норми и изисквания в света по отношение на хуманното отношение към животните. Вярно е, че около 85% от населението смята този въпрос за важен, но това е само един от елементите при избора на потребителите защото трябва да вземем предвид и цената на продуктите, които купуват потребителите. Комисията е отделя близо 10 милиона евро за благосъстоянието и хуманното отношение към животните. но смяната на клетките, в които се отглеждат Кокошките, например, изисква инвестиции в размер на 6 милиарда евро. Необходими са и други инвестиции за промяна на практиките на животновъдите. В противен случай ще се окаже, че ще внасяме все повече продукти от сектор на животновъдството от трети страни, които не спазват европейските норми. Едновременно с това трябва да работим и за осведомяване на населението, да обясним на хората защо произведените в Европа животински продукти са по-скъпи. В противен случай рискуваме да застрашим селското ни стопанство в този период на финансова криза. В противен случай ще приемаме мерки, които са в ущърп на нашите собствени продукти по отношение на доклада в първи параграф се казва, че в член, съответния член на договор с Европейския съюз се пред, предвижда, член 13 от договора, извинете, се предвижда еднакво равнище на опазване и хуманно отношение, опазване на здравето на хората и здравето на животните. като това се извършва чрез политиките за отглеждане, транспортиране на животните и различните политики, свързани с опазването на околната среда и т.н. нататък. Това са политики различни от политиките за защита на потребителите. И в член 13 това много ясно е заявено. В член 13 от договора, както го казва и госпожа докладчика. Казва също така, че трябва да се обхванат всички видове животни, домашните животни, дивите животни, но всъщност по този повод вече има директива 221 от 1992 година, която се прилага. Освен това, в регламента от 2005 година и оценка, всъщност документ за оценка на прилагането на този аргумент, комисията казва, че вече съществуват правила. Проблема не е в законодателната рамка, проблема е в прилагането на тези законодателна рамка. Освен това е невъзможно да се, предпаз, да се опазят всички диви животни. Извинявайте, обаче ще ви кажа колко време сме сте, сме употребили за законодателни е, предложения. Моля ви се, говорете с вашите координатори, е, защото искаме да насочим нашето внимание на законодателната работа, защото тя съставлява 25% от нашата работа. Всичко останало е настройка, пяната на капучиното, така да се каже. Е, така че съотношението при нас между кафето и пяната отгоре някак си е нарушено. И сега ще дам думата на колегата Занони. Моля, бъдете е, кратък. Аз се присъединявам към протеста на колежката, защото темата е много важна. Вчера дискутирахме цял час по подобна тема. Може би трябва да сложим дискусията за тези теми в друг момент от заседанието. Така че се присъединява към искането на колежката Леотар, тъй като аз смятам, че темата е много важна. Съдържанието на член 13 трябва да се вземе предвид, защото там става дума за хармонизиране. Аз ще бъда съвсем кратък. В този доклад трябва да се включи въпроса за 8 часа е, и за писмената декларация на 15 март мнозинство, с мнозинство парламента прие тези неща. Важно е също така да се приемат и принципите за защита при отглеждането на зайци. Също така и е, защитата на домашните животни. Също така трябва да има система, задължителна система за регистриране на антимикробните е, средства. Освен това, към това се добавя проблема на бездомните или уличните кучета. Вчера имахме петиции по този въпрос. 150 или 160 хиляди подписа бяха събрани по тези е, петиции. Така че е, е, темата за бездомните кучета е много важна. Друга важна тема е темата е, за животните, които се използват като примамка за лов. което противоречи на нормите. И едно последно нещо, след което ще приключа. Важно е също така да се направи ви нещо за това да започне да се прилага директивата за зоологическите градини в страните членки. Има структури, които наистина не отговарят на нормите. БАСА е следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Наистина смятам, че не е момента да навлизаме в по-продължителни дискусии. Мога само да кажа, че непълно подкрепям докладчика и трябва да се уверим, че тази, този доклад на страница ще се увеличи трябва да разгледаме въпроса за извършването на опити с животни. Скоро ще има забрана за този вид опити в сектора на косметиката. А по отношение на 8 часа за транспорта, мисля, че трябва да разгледаме и въпроса за развъждането на риби. А... Мисля, че трябва да бъдем и въпрос на производството на яйца и се надявам, че следващия път ще имаме възможност за по-продължителна дискусия. Благодаря ви. Äh, Благодаря на Баса Екхаут. Е, е, изказаха се всички докладчици във всяка. Започнахме днес е, на време, но ще се наложи да освободим преводачите, тъй като те се заслужиха почивката. И нека да продължим дебата на английски.